Dear colleagues, uh, dear co-chair Mr. Raiva Aik, uh, dear members of national... Уважаеми колеги, уважаеми господин Райво Айк, уважаеми членове на националните парламенти и на Европейския парламент, добре дошли на това учредително заседание на съвместната група за контрол на Европол. От името на Европейския парламент и от името на Естонския парламент бих искал да ви приветствам с добре дошли. Това е учредителното заседание, както вече казах, на тази група за контрол. Над 20 представители, т.е. представители на над 20 парламента има тук. Залата е доста голяма. Виждате, че е почти пълна. Това доказва, че Европол е важен. Ясно е, че той е важен за всички нас. Пълната зала обаче показва, че е, ние работим заедно и работим усилено. Дълго време мина, откакто за първи път се обсъди Европол в рамките на Декларацията за бъдещето на Европа. Знаете, че по силата на член 88 трябва Европейския парламент и националните парламенти да осъществяват контрол върху дейността на Европол. Радвам се, че сме се събрали точно с тази цел днес. Вече споменах, че днешното заседание е организирано благодарение на усилията на евродепутатите, и на депутатите от националните парламенти. Трябва да спомена естествено усилията и на господин Диас Демера, който е докладчик по темата Европол. Искам да спомена и хората от екипа на господин Диас Демер, които помогнаха. Трябва да спомена и член 51 естествено. Днес сме се събрали на това заседание и по този начин не само създаваме този комитет за контрол на Европол, но и потвърждаваме демократичната легитимност на нашето сътрудничество. Ще чуем различни изказвания от председателя на управителния съвет на Европол, например, от Европейския орган за защита на данните и така нататък. Заседанието ще продължи днес и утре. То ще бъде излъчвано в интернет и ще може да бъде гледано и в последствие. Искам сега да дам думата на господин Райво Айк. Той е ръководител на делегацията на Естонския парламент. Искам да кажа, че ще председателстваме днешното заседание в съответствие с заключенията от срещата в Братислава през април миналата година. Уважаеми колеги, ще дам думата на Райво Айк, който е ръководител на делегацията на Естонския парламент. Заповядайте. Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми приятели, уважаеми господин съпредседател, уважаеми гости и оратори. Нека да се представя. Казвам се Райво Айк, и съм член на Комисията по правни въпроси на парламента на Естония, който е познат като Рейки Кого. Освен това, съм и председател на Комисията по надзор. През 2015 година станах депутат в Естонския парламент, след като 26 години прекарах в услуга на естонската полиция и службите за сигурност. За мен е привилегия да ви приветствам с добре дошли на това съвместно събитие, организирано от националните парламенти и Европейския парламент. Това е първото заседание на така наречената съвместна група за контрол на Европол. Днес и утре ще имаме отлична възможност да използваме родните си езици. Аз също бих искал да използвам естонския, майчения си език и ще го направя с голямо удоволствие. Благодаря. Искам да кажа няколко думи за това колко е важно да ни виждат. Да ни виждат обаче е свързано и с много аспекти на сигурността. Следващата година Република Естония ще е, отпразнува своята 100 годишнина. Добре дошли за честването на това събитие. Нека сега да се върна обаче към днешната ни тема. Искаме да се справим с заплахите на европейско ниво. И имаме един добър, полезен инструментариум в това отношение. Европол е много важна част от инструментите за справяне с заплахите. Европол, знаете, представлява една мрежа от контакти, връзки между органите от различните държави членки. След като Европол беше създадена, много неща се промениха обаче – динамиката на престъпната дейност се промени, заплахите се промениха. Днес виждаме, че престъпността се премества и в киберпространството. Ето защо е много важно да работим така, че да можем всеки ден да се справяме с еволюиращите заплахи. Необходимо е освен това много бързо да обменяме информация и да реагираме на заплахи, които се появяват във всички части на света. В тази връзка трябва да се споменат информационните технологии. Те могат да ни помагат в нашата дейност. Ключовите термини, естествено, във всичко това са обмена на информация – сътрудничеството, оперативната съвместимост между различните бази данни. Естествено, трябва да споменем и защитата на данните и правата на гражданите. Нищо не можем да правим без да защитаваме правата на гражданите. Когато се стремим към постигането на всички наши цели – не би трябвало да изпускаме от поглед европейското законодателство, както и юридическата практика. В тази връзка трябва да спомена и Европейския съд на човешките права. Сътрудничеството е изключително важно. Една от възможностите да се премахнат пречките пред съвместната ни дейност е възможността да се упражнява парламентарен контрол. Желая на всички а, приятни и ползотворни разисквания. Благодаря. Естонската кратко се пословична, казва председателя. Благодаря ви за това. Това изказване вече демонстрира част от основните аспекти, които ще дебатираме. Ще дебатираме упражняването на контрол. Сега ще чуем още изказвания. Преди да преминем към изказванията, обаче бих искал да приветствам с добре дошъл господин Диас Демера. Искам да го поканя тук. Знаете, че той е докладчик по темата Европол и е избран за заместник председател на това учредително заседание. Той ще продължи да бъде заместник-председател до края на самото заседание. Когато господин Диас Демера дойде тук, ще чуем още изказвания и след това ще дебатираме. Señor presidente, señoría. Господин председател, дами и господа, уважаеми колеги. Първо искам да ви кажа добре дошли. Да благодаря на всички представители на националните парламенти за присъствието им тук. И сега по същество аз съм докладчик е, по доклада за регламента за Европол и първото нещо, което направих, бе да установим правното основание, т.е. член 88 от Договор за функциониране на Европейския съюз. Що се отнася до парламентарния контрол, именно темата, по която сме се събрали днес – там се предвижда процедурата по контрол на дейността на Европол да бъде изпълнявана от Европейския парламент съвместно с националните парламенти. За това, като докладчих, излязох с предложение в едно изменение към доклада, изменение 200, става дума още за 2014 година, организираха ред парламентарни срещи, за да обсъдиме този въпрос. Още през 2013, през юни се срещнахме, после през март 2014 търсих вашето мнение и по, писм, по писмен път. И постигнахме споразумение и по член 51 от регламента. Затова сега трябва да, е, да се съсредоточим именно върху текстовете на тези два члена номер 88 и 51, за да е ясно за какво става дума, какво беше гласувано през май 2016 е, година Ние продължихме с дейността и след гласуването. Член 51 трябва да бъде изпълняван в неговата пълнота и се надявам, че тук ще стане ясно как това ще се случва. С това ще приключа за сега за да можем да изслушаме видеопосланието на Майрет Магинес и комисар Юлиан, Джулиан Кинг. Надявам се, когато техническата служба е готова, да можем да чуем видео връзката. Добър ден! Съвсем различно е да се появя по видео, отколкото да съм лично при вас, затова ще се огранича съвсем по същество. Моята роля като първи председател на парламента е да задълбочавам отношенията с националните парламенти и вие като национални депутати и ние трябва да работим по-добре заедно. Това можем да го постигнем по много въпроси, но днес специално обсъждаме Европол и много важна е работата, която и вие и ние можем да свършим. Искам да отделя, отдам дължимото и на колегите Клад Мораес и Агустин Диас Демера. Нашата роля колективно като избранници е да направим така, че правата на гражданите се спазват в хода на дейността на Европол. И както знаете, навсякъде в Европа хората се притесняват за сигурността. И затова работата на Европол е изключително важна за нашите граждани. Но гражданите също искат да има и политически контрол над тяхната дейност. Затова днес в парламента вие започвате с първите стъпки от тази жизненно важна работа. Тя е сложна и много са а, нещата, много са въпросите, които трябва да решим. И за това нека да работим съвместно тук е, в Европейския парламент, вие като национални депутати и се надявам, че общо ние тук в Европейския парламент и вие във вашите страни членки можем да работим съвместно, за да направим Европа по-силна за нашите граждани. Е, järgmiseks е, ma annan sõna Eesti Vabariigi siseministrile. Сега Давам думата на господин Андрес Анвелт, министър на вътрешните работи на Естония. Добре е дошъл, с удоволствие ви посрещаме тук. Благодаря, Райво. Дами и господа, уважаеми евродепутати, уважаеми национални депутати – Искам да ви е, благодаря за това, че ме поканихте да бъда тук днес и че ми давате възможността да обсъждам тази толкова важна роля на нашата агенция за изпълнение на общите законодателни текстове в е, все по-нарастващите предизвикателства. Когато нашите граждани питат кой е, в края на кращата упражнява контрол над полицията, мисля, че ние намерихме отговор в създаването на тази съвместен или смесен комитет. Това е реакцията на Европейския съюз на желанията на гражданите. Ние всички знаем, че Европа се сблъсква с няколко нови и сложни заплахи за сигурността. Те са все по-международни по своето естество. Нашите граждани съвсем разбираемо се притесняват. Те очакват Европейския съюз да предприеме видими и конкретни мерки. В последните години бяха загубени твърде много невинни е, живота и твърде много е, граждани и живота им бе разрушен от е, тероризма. Организираната престъпност намира нови начини за действие и съответно правоприлагащите органи трябва да имат инструменти и ресурси да реагират бързо и ефективно. Този капацитет за реакция е необходим и за борба с престъпността в цифровия свят, където е, престъпниците се възползват от анонимността на киберпространството. Европол играе централна роля в е, осигуряване на споделени ресурси за отделните страни членки. Неговата подкрепа е изключително полезна за всички заинтересовани страни. За по-малките страни членки, като Естония, например, подкрепата и експертизата, предоставени от Европол и специализираните му звена, е от изключително значение. Считам също така, че тази подкрепа е важна и за по-големите страни членки. Обединеното кралство реши да се присъедини към новия европейски регламент за Европол дори след Брексит. Дания също получи решение, конкретно пригодено, за да може да има достатъчно ниво на сътрудничество, включително обмен на оперативни данни. В новата стратегия Европол се съсредоточава върху две основни теми. Първо да се допринесе за управляване на информацията за престъпна дейност в Европейския съюз и да има максимален оперативно, максимално оперативно въздействие на подкрепата за страните членки. Колеги, нека да коментирам как бихме могли по-добре да постигнем тези цели. По отношение на управлението на информацията за цел да се постигне вътрешна сигурност и да се изгради доверие между отделните страни, да се осигури сигурността на данните и да има оперативна съвместимост. Това са основните е, ключови е, области на работа. Новия регламент за Европол дава на Европол възможността да подсили ролята му за е, така, център на информация за престъпна дейност – като се пристъпи и към интегрирано управление на данните. Достъпа до данни на Европол за крайните потребители ще се определя целенасочено. Това ще увеличи ефективността и бързината на предоставяне на данните. Европейския съюз също прави съществени стъпки да се предостави по-широк и по-добър е, достъп до съответните европейски бази данни, включително и бъдещата система за влизане и напускане и Евродак. За естонското председателство една от най-важните цели е да се даде възможност по-добре да се използват съществуващите данни всички европейски информационни системи и да се постигне и е, тяхната оперативна съвместимост. Искам да поздравя Европол за усилията, които те правят за постигане на тази оперативна съвместимост. Също мисля, че всички препоръки на групата на високо ниво за оперативната съвместимост си остават от значение. Европол трябва да отвои усилията си, за да може да използва правата си за достъп за а, консултации на Шенгенската информационна система, Евродак и другите ни системи. Също така трябва да се търси сътрудничество и съчетаване на данните на Европол и данните от други системи, специално Шенгенската информационна система. Също така трябва да търсиме възможност да се включат данните на Европол в новите решения за оперативна съвместимост. Също така можем да даваме допълнителна стойност посредством Европол за борба с тероризма и така силно оплетените връзки между тероризъм, трафик на мигранти и други сериозни престъпления. Например, е, програмата, е, предложенията за програмата ETIAS дават сериозна роля на Европол за преодоляване на пропуските при проверките на е, мигранти. Също така е необходимо да има възможност да се обменя информация с Европол и страните членки. И то да може да се върши това на достатъчно добро ниво. Нека да коментирам също и втората стратегическа цел на Европол по-добро оперативна подкрепа за страните членки. 2017 е важна година за политическия цикъл на Европейския съюз, за борбата с организираната престъпност. Този политически цикъл дава възможност да бъде целенасочено работено по ключовите заплахи. Сега се изготвя, подготвя работата по новия цикъл заедно с страните членки. Съвета през май прие кои ще бъдат приоритетните области за борба с сериозните престъпления. Някои от тях са борба с финансирането на престъпна дейност и пране на пари, иземане на активи и борба с фалшифициране на документи. Съвета също подчерта колко е важно да се засилва сътрудничеството с трети страни – включително страни източник и, и, страни, и транзитни страни за различни криминални дейности. Мисля, че е изключително важно също да се сътрудничи и с съответните международни организации за постигане на търсените резултати. За това трябва да договориме и съответните оперативни споразумения. Съветът подчерта също колко е важно да има и гъвкавост при решаване на неочаквани или новозародени заплахи за европейската сигурно, вътрешна сигурност. Изготвя се анализ за престъпността и тероризма в Европейския съюз. Това е една от ключовите задачи на Европол. Ние би трябвало да използваме в максимум техния добър стратегически анализ. Уважаеми колеги, Мисията на Европол е да подкрепя страните членки в е, превенцията и борбата на, с всички форми с е, сериозна, сериозна международна престъпност. За да постигне тази си мисия, страните членки трябва да дават и ясни насоки за необходимостта и очакванията, които те имат към Европол. А Европол трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да може да предоставя съответните услуги и ресурси. За този цел е необходимо да има добър диалог и е, търсене на резултати. Надявам се, че нашите дискусии днес ще допринесат именно за това. И в заключение бих искал да изкажа своето задоволство от факта, че управителният съвет – е представил няколко сериозни, и силни кандидатури за поста на директор на Европол. Решение в такъв смисъл трябва да бъде взето съвсем скоро и аз съм убеден, че ще успеем да използваме в максимално най-добра степен новия процес за избиране на кандидат, който е максимално прозрачен и приобщаващ. Благодаря и всичко най-добро! Muchas gracias, señor Благодаря ви. Господин Анвелт, благодаря, господин министр. Сега ще дадем думата на комисар Джулиан Кинг. Както знаете, той е член на Европейската комисия, отговарящ за Съюза на сигурността. Господин Кинг също ще се обърне към нас с видеовръзка. Благодаря ви за поканата да се изкажа пред вас днес. Uh, I'm sorry I can't Съжалявам, че не мога да участвам лично, но се радвам, че имам възможност да споделя с вас някои мисли на заседанието на съвместната парламентарна група за контрол върху Европол. Вътрешната сигурност е и ще бъде национален прерогатив. Но все по-силно се осъзнава активната роля, която Европейският съюз може и трябва да изиграе при подпомагането на националните органи. Все пак заплахите за сигурността, пред които сме изправени, не се спират пред граници. Това са общи за нас заплахи. Ще бъдем по-силни, ако се изправим заедно пред тях. Приветствам факта, че държавите членки признават ролята, която може да изиграе Европол и все повече се възползват от нея. Центърът за борба срещу тероризма на Европол може да предоставя оперативна подкрепа на държавите членки при разследването на терористични нападения, като тези в Париж или Брюксел. Европол показа също, че може да използва оперативни данни и водещи финансови експерти за създаването на оперативна картина за терористичните мрежи. Държавите членки са заявявали, че за тях това е много полезно. Европол играе важна роля при уведомяването за терористично съдържание съдържание онлайн, така че доставчиците на интернет да могат колкото се може по-бързо да го отстранят. Европол трябва да изиграе силна роля и в борбата срещу киберсигурността. Киберзаплахите не се спират пред национални граници. Центърът за борба срещу киберпрестъпността на Европол помогна на много държави членки да се справят с атаката Лона Край, например, разширените прерогативи на Европол, по-активната му дейност – по-големите му ресурси трябва да вървят ръка за ръка с повече оперативна и управленска отговорност. Съгласно новия регламент за Европол, Европейският парламент и за първи път и националните парламенти ще упражняват контрол върху дейността на Европол. Вашият надзор ще увеличи прозрачността на работата на Европол, ще засили отчетността на агенцията, както и нейната легитимност. Ще можете на политическо ниво да насочвате работата на Европол и да извършвате надзор върху дейността му, включително на въздействието и върху правата, свободите и защитата на данните. Вашият надзор ще помогне на националните органи да се справят с най-големите заплахи пред сигурността. Пожелавам ви всичко добро в работата ви. Надявам се, че ще си сътрудничим и в бъдеще. Благодаря ви за участието в днешната среща. Bueno, gracias al comisario. Y antes de... Благодаря на господин комисаря. Преди да пристъпим към разискванията по член 51 от регламента за Европол, трябва да внесем малка промяна тук на трибуната. Бих искал към нас да се присъединят господата Перкна и Бутарели. Благодаря на господин министър за интересното му изказване. Месье Бутарели е Господин Бутарели тук ли е? Не. Eh, Благодаря. Господин Бутарели е на път насам. Той представлява Европейския надзорен орган по защита на данните. Докато го чакаме да се присъедини към нас, ще продължа с изложението си за компетенциите и съдържанието на член 51 от регламента, който представлява правното основание за работата ни. Нека се върнем на член 88 от договора за функциониране на Европейския съюз. Съгласно тази разпоредба, Европейският парламент от една страна качеството си на съзаконодател, наред с съвета и всички национални парламенти от друга страна, ще извършват надзорна дейност на равна нога. Националните парламенти никога няма да играят по-силна роля – от Европейския парламент, въпреки че са повече на брой. Съгласно член 51 от регламента, Европейският парламент и националните парламенти заедно ще определят правилника за дейността на групата по силата на член 9 от протокол 1. За тази цел т.е. за да се споразумеем по основните въпроси, с които ще се занимава нашата група, като определяне на членове, брой на представители, председател, места на заседанията, бе разпратен въпросник до всички национални парламенти и техните камери, както и до Европейския парламент. Този въпросник бе изпратен в края на месец септември миналата година. 25 държави членки и Европейският парламент отговориха на въпросника. Словакия, Люксембург, Естония и Европейският парламент, както и аз в качеството си на преговарящ, изготвихме предложение, което бе прието от конференцията на председателите на парламенти в Европейския съюз в Братислава на 24 април тази година. Този документ бе отправната точка за работата по процедурния правилник на групата. Осем държави членки внесоха изменения. Ще ги обсъдим когато пристъпим към следващата точка от дневния си ред днес. Надяваме се, че днес ще можем да приемем процедурния правилник с консенсус. Надяваме се, че ще можем да го приемем до утре, до края на учредителното заседание на групата. Политическият контрол – върху дейността на Европол ще се извършва чрез консултиране с редица представители, например председателя на управителния съвет на Европол. Към момента това е господин Прит Перкна, който днес е сред нас. Както знаете, управителният съвет на Европол се състои от представители на всяка държава членка и от представители на Европейската комисия. един член на нашата група ще може да участва в заседанията на управителния съвет на Европол в качеството си на наблюдател, съгласно процедурния ни правилник. Изпълнителният директор, който е в задната част на залата и когато ще имаме възможност да изслушаме по-нататък, трима заместници и трима директори. Всички те ще могат да се явяват на заседанията на съвместната група за парламентарен контрол. Ще участват в заседанията ни по наша покана. Целта ще е да обсъждаме дейността им. Знаете, може би, че Европейският парламент е и бюджетен орган – ще обсъждаме въпроси свързани с бюджета, с структурната организация, както и въпроси свързани с създаването на нови специализирани центрове. Такъв бе случаят, например, с Центъра на Европол за борба срещу тероризма и Центъра на Европол за борба срещу киберпрестъпността. Европейският надзорен орган за защита на данните също ще участва в заседания на нашата група. Не знам дали неговият представител междувременно вече е сред нас. Той ще ни изложи компетенциите на Европол, когато се присъедини към нас. Надяваме се, че поне поведнъж годишно ще участва в наши заседания, за да обсъжда с нас общи въпроси, свързани с защита на данните на физически лица, както и с основните права и свободи на физическите лица във връзка с дейността на Европол. Мисля, че ще ни е полезно да чуем как представителят на Европейския надзорен орган по защита на данните работи по новите си компетенции, които му бяха вменени през май месец 2017. Компетенциите на Европейския надзорен орган по защита на данните са уредени в член 43. Ще получим информация и за многогодишното програмиране на Европол. Това е предвидено по член 12, алинея 4 на регламента за Европол. Ще говорим по този въпрос утре. Освен това ще можем да каним за участие в заседанията си и други специалисти, чиято работа смятаме, че има отношение към нашата. Европол ще изпраща на нашата група следните документи. Оценки на риска, стратегически доклади, оценки на оперативната обстановка във връзка с целите на Европол – и резултати от проучвания и оценки, извършени от Европол. Освен това, ще получаваме и постигнатите от Европол административни споразумения. Ще разполагаме с многогодишната му програма, както и с годишните му работни програми. Годишният отчет за дейността на Европол в консолидирания си вариант също ще бъде наше достояние, наред с доклада за оценка на Европейската комисия. Освен това ще можем да изискваме и други, имащи отношение към работата ни документи, ако групата ни го сметне за уместно. И накрая ще изготвим доклад за надзорната дейност, която извършваме върху Европол и неговите органи. В заключение, нека кажа, че според мен съответната разпоредба, която ни предоставя правомощия за контрол е пълна, но не бива да надвишаваме правомощията си. Не бива да предприемаме каквото и да било, с което да окажем отрицателно въздействие върху много полезната и ефективна работа на Европол. Трябва да установим подходящ оперативен механизъм, така че държавите членки и гражданите да се доверяват все повече на Европол. Нека в заключение упомена прегледа на сигурността в Европейския съюз, който бе представен през месец април от Европейската комисия. В този текст се заявява, че Европол ясно е показал, че от дейността му проистичат големи допълнителни ползи. Агенцията разполага с висок капацитет за приспособяване на структурите си към нови заплахи, и за разработването на нови инструменти с цел подпомагане на силите за сигурност в държавите членки по ефективен и ефикасен начин. Господин съпредседател, сега ви давам думата, за да продължите. Благодаря, господин Диас Демера, за е, този толкова интересен и подробен преглед. Продължаваме нататък. По силата на член 51 от регламента за Европол сме поканили за размяна на мнение представител на Европейския орган за защита на данните, както и заместник-председателя на управителния съвет на Европол. Преди да чуем техните изказвания, нека да кажа няколко думи за това как ще работим. Знаете каква е обичайната практика. Думата ще бъде давана на двама представители на парламентите на държавите членки и на един евродепутат, докато не се изчерпа списъка с желаящите да се изкажат. Онези, които биха искали да се изкажат, би трябвало да попълнят картите пред себе си и да ги предадат на представителите на персонала. А те пък ще ги предадат на нас. Ще регистрираме изказванията по реда на постъпване. Искам да кажа, че това въжи както за евродепутатите, така и за представителите на националните парламенти. Предлагам да не се говори повече от две минути на човек. Естествено, в зависимост от броя на желаящите да се изкажат, може да се наложи да съкратим времето за изказване на отделните колеги, за да може в крайна сметка всички да имат възможност да се изкажат. Сега ще дам думата на господин Приит Перкна, който е заместник председател на управителния съвет на, на Европол за 10 минути. Заповядайте. I, I try to be in time. Ще се опитам да спазя времето, което ми е отпуснато. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми приятели, колеги. Аз съм председател на управителния съвет на Европол и за мен е чест да се обърна към депутатите от националните парламенти и евродепутатите. Днес сме се събрали на учредителното заседание на така наречената съвместна парламентарна група за контрол. Благодарен съм на председателя на Комисията по граждански права и свободи на Европейския парламент, господин Клод Мораес, както и на председателя на делегацията на Естонския парламент, господин Райво Айк, за това, че ме поканиха. В самото начало искам да кажа, че очакваме с нетърпение работата с съвместния комитет. Тъй като знаете, че с сложни времената, в които живеем и сега имаме нещо като нова глава в почти 20 годишната история на Европол. Три неща искам да кажа в началото, сега в това уводно слово, което ще направя. На първо място искам да представя вътрешната сигурност, контекста на вътрешната сигурност. Живеем в сложни времена. Постоянно имаме предизвикателства, свързани с вътрешната несигурност и те не се дължат само на миграционната криза – Изправени сме пред динамични и сложни заплахи, които са трансгранични по своя характер. Освен това, те обхващат цяла Европа. Вътрешната несигурност е засегната от организираната престъпност, тероризма, геополитиката. Въздействието на конфликтите на периферията на Европейския съюз в държави като Либия и Сирия ще продължи да бъде голямо и ще оказва въздействие върху а, а, организираната престъпност. Дестабилизацията на нашите съседски страни ще продължава. Тя се дължи, знаете, на трафиканти, на джихадисти, на така наречените чуждестранни бойци. Както беше подчертано в неотдавнашната оценка на организираната престъпност, нещата се променят и тероризма променя своя характер с оглед на технологиите и обмена на информация. В тази сложна среда държавите членки са на първа линия на фронта за защита на Европа. Ето защо ние работим заедно, но нашата сигурност в крайна сметка е на плещите на всеки един от нас. За да бъдем ефективни обаче трябва да имаме трансгранични решения на проблемите и те трябва да са цялостни и координирани. Всички трябва да работим и да сътрудничим за общата ни сигурност. Едно от условията за съществуването на Съюза на сигурността е, че сътрудничеството ни сплотява и ни прави по-силни, а раздробяването ни отслабва. Ето защо сме разработили и един инструментариум за сътрудничество. И знаете, че той, е, този инструментариум е много важен за трите приоритета в сферата на сигурността. Справянето с тероризма, превенцията на радикализацията, спирането на организираната престъпност, борбата с киберпрестъпността. Европол е един е, верен и надежден партньор на националните правоприлагащи агенции. Знаете, че Европол има уникална платформа за информация, която подкрепя държавите членки в техните разследвания. Свързването на правоприлагащите органи в рамките на една мрежа е нещо много важно и то се извършва от Европол. 2016 година беше година на трансформация за Европол. Възоснова на успехите във връзка с създаването на Център за справяне с киберпрестъпността, знаете, той беше създаден през 2015 година, както и на други два нови центъра, създадени през 2016 година. Ние започнахме още по-добро сътрудничество. Знаете, че сега Европол има оказва помощ по отношение на така наречените горещи точки. Освен това, той а, е, оказва помощ е, по цяла а, е, редица от различни проблеми, които имаме. Имаме оперативни планове и тук трябва да благодарим и на Европейския парламент. Само, че размера на заплахите изисква допълнителни стъпки. Трябва да се подобрят А, структурите за управление на данните. Новия начин за управление на данните би е гарантирал още по-добра подкрепа за националните органи и още по-добър капацитет за справяне с заплахите. Като цяло, знаете, че имаме нужда от регламента за Европол, за да може Европол наистина да се утвърди като един център за обмен на информация и за сътрудничество. Разчитаме на Европейския парламент и на съвместната група за контрол да подкрепят Европол. И така стигам до втората си теза. Как да работим заедно? Член 88 8 от договора за функциониране на Европейския съюз призовава за създаването на е, комисия за контрол на дейността на Европол, в която да участват представители на националните парламенти и на Европейския парламент. Регламента за Европол е, подчертава необходимостта да се подобри дейността на Европол чрез е, оптимизация на процедурите. Освен това се казва, че Европол трябва да стане по-прозрачен за европейските граждани. Неговата отчетност трябва да е по-голяма. В тази връзка съвместният комитет е много важен за да се повиши прозрачността и отчетността на Европол и по този начин самата легитимност на Европол се засилва. Управителният съвет на Европол е, естествено очаква с нетърпение сътрудничеството с съвместната парламентарна група за контрол. Знаете, че сътрудничеството е най-важният инструмент и ето защо за нас съвместната група е един е, много ценен външен компонент е, за нашето вътрешно функциониране. Всички имаме полза от това разпоредбите, свързани с съвместния комитет, да бъдат приложени както трябва. В тази връзка трябва да се спомене разликата между ефективния надзор на работата на Европол, знаете, че това е задача на, на държавите членки, и от друга страна контрола върху дейността на Европол, който се извършва от националните парламенти и Европейския парламент. В крайна сметка най-важното е дейностите на Европол да бъдат наблюдавани от независима агенция или някакъв орган. В тази връзка регламента за Европол не предвижда участието на Европейския парламент в управителния съвет на организацията, но може е, парламента да изпраща представители на заседания. Член 14.4 е, от регламента позовава, че може да бъде поканено на някое заседание всяко едно лице, е, чиято работа се счита за полезна. Освен това може да има представители на съвместния комитет като наблюдатели, които нямат право да гласуват. Искам да благодаря на господин Клод Мораес, председателя на комисията Либе на Европейския парламент, както и на представителя на съвместния комитет за това, че ми дадоха възможност да се изкажа тук. А искам да поканя, освен това, тези двама колеги да присъстват на нашето заседание, което е предвидено за 13 декември. Тогава е следващото ни заседание. Знаете, че аз съм председател на управителния съвет на Европол и аз съм готов да работя за това, че Европол да функционира според регламента. Ще се стремя към пълна прозрачност и към пълно зачитане на задълженията на Европол, като естествено спазвам принципа на дискреция и поверителност. Знаете, че Европол в крайна сметка е правоприлаващ правоприлагащ орган. На последното си заседание преди една седмица Европол прие разпоредби за засилване на прозрачността и отчетността. По този начин се допълват и правилата, прияти през декември миналата година. Какво приехме сега? текстове свързани с отсъствието на конфликт на интереси за самите членове, текстове свързани с биографиите на нашите членове, публикуването на е, обобщен вариант на протокола от нашите заседания. Един от най-добрите начини е да се е, насърчава почтеността и отчетността е да има пълна прозрачност. Естествено, знаете, че има ограничения, тъй като тук се засяга и законодателството за защита на данните. Като цяло съм убеден, че имаме стабилна система за контрол върху Европол и мисля, че правилата на Европол ще е, се прилагат както трябва. Имаме точно равновесие в момента между е, контрола от една страна и правоприлагащата ефективност. Както знаем добре е, от изказвания на Европейски парламент в миналото, то много е важно да се избягва дублирането защото знаете, че когато има дублиране, държавите членки могат да започнат да общуват сами една с друга и по този начин няма да бъдем толкова ефикасни. Цялостната ни цел би трябвало да бъде да засилим капацитета на правоприлагащите органи, на всички органи от сферата на ПВР да сътрудничат и да работят за създаването на прословутото пространство на свобода, сигурност и правосъдие в Европейския съюз. В заключение искам да кажа няколко думи за приоритетите на естонското председателство до 21 декември 2018 година. На първо място искаме да гарантираме, че ще се възползваме максимално от възможностите, които ни дава регламент, особено с оглед на управлението на информация. Знаете, че данните в момента са изключително много. Те се генерират в уникални мащаби. Цифровата среда става все по-голяма и ето защо ние трябва да откликнем на скоростта, с която се генерират данни. Трябва да откликнем на скоростта, с която те се споделят. Освен това, това е изключително важно за справяне с организираната престъпност и с заплахите. Ние отчитаме специфичния характер на различните бази данни в контекста на правоприлагането. Тук трябва да се спомене е, необходимостта европейските правила защита на данните да са такива, че те да бъдат съвместими с всички други е, правила, които имаме е, по отношение на полицейското сътрудничество. Ето защо ми се иска да вярвам, че ще имаме ползотворно сътрудничество с е, Европейския е, надзорен орган за защита на данните. Господин Бутарели, неговия представител, се обърна към нашия управителен съвет на Европол на 1 октомври. На следващо място искам да кажа, че трябва да имаме инициативи, които да са полезни, които да са устойчиви. Какво имам предвид? Трябва да управляваме процеса на трансформация на Европол, като се подготвяме за новите ни задачи. На трето място трябва да работим заедно, за да откликнем на все по-сложната институционална среда. Знаете, че рамката става все по-широка и ето защо би трябвало Европол да получава помощ тогава, когато се взимат политически решения във връзка с надзора от името на съвета или на парламента за управителния съвет е много важно европейския, Европол по-скоро да продължава да бъде все толкова успешен. Ние смятаме, че е важно да се намери точното равновесие между политическите приоритети и оперативните нужди и изисквания на националните правоприлагащи органи. Знаете, че Европол се занимава с обмен на информация и с външни отношения и нашия съвет ще продължи да играе ролята на улесняваш или координираш орган в процеса на обмен на информация. Естествено, искаме да работим с всички заинтересовани страни, които биха ни помогнали, включително и с съвместния парламентарен комитет за контрол. В заключение, искам да подчертая, че същината на управителния съвет на Европол е такава, че е, ние искаме Европол в крайна сметка да е от максимална полза за държавите членки. И ето защо смятаме, че ние с нашите партньори, сред които е и този комитет за надзор, имаме пред себе си, ние имаме общи предизвикателства, тъй като много бързо се променя средата и много бързо се променят заплахите. Благодаря ви за вниманието и за това, че ме изслушахте. Eh, suur Благодаря, господин Паркна. И сега следващия ни е оратор Джовани Бутарели, Европейския надзорник за защита на данните. Моля, ако можете да се ограничите в изказването си до 10 минути. Заповядайте. Уважаеми господин Диас Демер, е, уважаеми евродепутати, за мен е и дълг и чест да отговоря на вашата е, покана за присъствие на първото учредително заседание по, за съвместния е, комитет. Областта, в която действа този комитет, сега бе е, обявена за приоритетна. Тя свързва и е, задължения по хартата за човешки права и, член, е, и съответните членове от договор за функциониране на Европейския съюз, които изискват по-добро боравене и закрила на личните данни, включително и в сътрудничеството по наказателно-правни дела. Като надзорник за защита на данните, моята роля е да давам съвети и да правим така, че дейността на Европол както и на другите агенции, свързани с правната област, Европейската прокуратура, Евроюст и други, е, са в пълно спазване на законите. Регламента, както вие, за Европол, както вие казахте, господин Диаздемера, дава възможност е, Европол да работи по изискванията на договора за Европейския съюз и е, дава възможност на всяка отделна личност да се жалва пред нас и съответно тази жалба да мине по реда на съдебен преглед. Сега се създава възможност и за парламентарен контрол на дейността на е, Европол. Каква е разликата с предходния режим за контрол? Осъществяват се преди това от съвместен надзорен комитет с представители на националните органи. Освен, че ние събрахме много полезен опит – сега вече ще има възможност да има надзор е, от напълно независим орган е, в съответствие с член 8 от хартата. Също така ще има и съдебна отговорност, защото решенията могат да бъдат обжалвани пред Европейския съд. Е, съвместният комитет ще бъде и политически отговорен ние не сме само в ролята на надзорник, ние ще работиме отблизо в борда за сътрудничество, който се е, създава. На 14 юни бе прият съответния правилник за дейност на това звено. Тази нова толкова силна рамка за отчетност дава възможност сега и за политически надзор над Европол в лицето на Европейския парламент и националните парламенти. Ние е, сме като надзорници за личните данни сме напълно наясно за това колко е важно да могат да бъдат опазвани данните и в тази област. Идеята за една сигурна и откри... отворена Европа може да стане реалност единствено ако успеем да гарантираме две неща. Първо, оперативна ефективност в борбата с престъпността, която е покрита и със съответното финансиране. Като се има предвид, че престъпността вече придобива много международни изменения. Нека да цитирам комисар Тимерманс, който на два пъти коментира следното. Защитата на личните данни много лесно може да бъде е, сбъркана, но може и много лесно да действаме така, както трябва в това отношение. И е, не е толкова приятно да го правим, но е необходимо да го правим. Затова и трябва да работим прагматично и е, с модерни средства. Ние е, имаме желание да отворим една нова глава в надзора. Много внимаваме с изготвянето на процесите, с осигуряване на ресурсите, за да има ефективност на нашата дейност, да предоставяме и надежни съвети на Европол, за да има и съответните е, защити за данните, такива каквито са необходими. Нашите екипи е, работят в пълно сътрудничество – с съответните други органи, за да можем да предоставяме опит в всички политики, свързани с закрила на личните данни. Нашата нова роля като защитници на личните данни след влизането в сила на регламента на, за Европол е, извършихме ред дейности, включително разследване на жалби от отделни лица, които считат, че Европол е боравила ненадлежно с техните лични данни. И също така, като изготвихме проверки по сътрудничество с националните органи за закрила на данните, тези проверки ще бъдат проведени през декември. Нека да коментирам и каква е нашата визия за защита на личните данни. А, ние работим в Хаага, тук на 3 часа от Брюксел, а също и в Брюксел. Може да кажете как точно си представяте, че ще осъществявате този надзор на практика. Мога да споделя нашите виждания по този въпрос и съм готов да отговарям на въпросите ви. Съвсем накратко ще коментирам само три елемента. Let's say a data protection jargon. Um, the first element... Да ме извините за е, терминологията, която е твърде специфична. Европол в момента е на, се отчита и е напълно прозрачна международна организация и за това ние разчитаме на принципа на отчетността. Той е в основата на реформата за закривата на личните данни, които се прилага и в е, всички страни членки на ЕСА и на европейско ниво, включително и в областта на съдебно и политическо сътрудничество. Опираме се на данните и е, следва да има съответно ниво на документиране на дейността на предоставяне на данни, за да се улеснява контрола за политиката и потоците на данните. Е, компютърни модели, а също и възможност за улесняване на работата на местните органи. Ние също така работим за мониторинг на риска а, при е, из, боравенето с извадки от данни като а, се търси съответно разрешение за а, органите, ако съответните извадки представляват риск за нарушаване на правата на гражданите. Тези стъпки е, са задължителни за Европол и работиме с техните е, защитници на лични данни, за да се прилагат ефективно тези подходи. В Европол има звено за закрила на данните, нарича се функция за закрила на личните данни. По този начин ние идентифицираме рисковете и държим близка връзка с управлението на Европол при изготвяне на оценките за закрила на личните данни – края на краищата гражданите са също и първият ни е, пункт за контакт. Ние поддържаме връзка с тях, защото те дават възможност по този начин да поддържаме връзка и за Европол. Поддържаме връзки и с националните звена за защита на лични данни, е, двустранно и многостранно посредством е, борда за сътрудничество, за който вече говорих. Второто заседание на този борд ще се състои на 16 ноември. На първото ни заседание избрахме новото управление на борда и съответния правилник. И е, този дух на истинско сътрудничество се отразява и в допълнителните ни дейности – Следващата седмица ще проведем една първа проверка. Тоест, ние е, работиме в. Е, е, като продължаваме дейността на пред нашите предходници, но и е, разработваме нови мерки, за да се справим с предизвикателствата на новата правна рамка също така. Европейския съюз трябва бързо да се пригоди и да бъде водещ в технологичните иновации също така. Затова а, не бива и да забравяме, че престъпните среди също се възползват от новите изключително мощни информационни инструменти. Така че ние трябва да сме в състояние да ги използваме също така. Закрилата на а, Гражданите обаче трябва да се възползват технологически неутрални решения и се опитваме да дадем практически отговори на конкретни въпроси. Какво означава Европол да спазва принципа за необходимост и пропорционалност? Това означава, че данните трябва да се обработват справедливо и в рамките на закона. Това е сериозно предизвикателство, което налага и преглед на качеството на данните, извършване на одити, където е необходимо. И накрая, нека да припомня какво направихме в последните 5 месеца. Ние, е, при нас работят и е, правни специалисти, и специалисти по информационни технологии – те се срещат регулярно и с хората, които работят по тематиката за крила на лични данни, а и по всички други предварително оговорени дейности. През юли и през септември бяха направени две такива срещи. Разгледали сме две жалби. Едната е приета за разглеждане, другата в момента се разглежда. Обърнали сме се към съответните национални власти. Най-важната ни дейност обаче е свързана с становището е, за е, концепцията за интегрирано управление на данни на Европол. Ние коментирахме е, първия проект от текст, е, предложен от управителния съвет. И миналата седмица имах удоволствието да присъствам на първото заседание след представянето на нашето становище. Мисля, че те ще работят за изпълнение на нашите препоръки. И в заключение в е, момента виждаме едно безпредседентно прилагане на принципа за отговорност и отчетност в областта на сигурността и правото. Ние сме е, стълб за спазване на основните права и свободи. Ние сме водещи в процеса на ефективно изпълнение на този принцип в, е, в областта на полицейското сътрудничество. Закрилата на личните данни не е единствен е, елемент, който трябва да се наблюдава при дейността на Европол, но той е основна част от е, е, системата на европейско сътрудничество и се надяваме, че това сътрудничество ще бъде плодотворно, както с вас, така и с останалите съответни институции и компетентни органи, работещи в тази област. Благодаря. Bueno, muchas gracias, señor. Eh, Благодаря ви. Благодаря ви, господин Перкна. Благодаря, господин Бутарели. Отбелязахме си казаното както от председателя на управителния съвет на Европол, така и от представителя на Европейския надзорен орган по защита на данните. Пристъпваме към разискванията. Ще имат думата по двама членове на национални парламенти и един член на Европейския парламент, докато не изчерпим списъка от желаящи да се изкажат. След това ще пристъпим към обсъждането на правилника за дейността на групата. Той се състои само от 6 члена. Става дума за много лесен за разбиране, гъвкав документ. В правилника за дейността вече са залегнали предложените до тук изменения. Давам думата на Тирос Никос от Кипър. Къде сте в залата? Имате думата. Αγαπητοί συνάδελφοι, οπωσδήποτε и проспатия... Добър ден, колеги. Действително, мерките за политически контрол върху дейността на Европол, които стават реалност днес, насърчават борбата срещу престъпността и тероризма, без да ограничават неприкосновеността на личния живот и основните права. По-конкретно, показаното от господин Перк на председателя на управителния съвет на Европол, бих искал да знам как той ще си сътрудничи с представителя на съвместната група за парламентарен контрол, който ще участва в заседанията на управителния съвет на Европол. Казахте, че ще установявате такова сътрудничество, когато това е необходимо и уместно. Какво имахте предвид с това? Кога точно ще смятате за необходимо и уместно да поканите представител на нашата група на заседанията си? За да ускорим дебата, нека има възможност по за три въпроса и след това за отговори. Но Казвайте, моля, когато взимате думата, към кого отправяте въпроса си. Олга Тирен от Белгийския сенат. Euh, благодаря, господин председател. Благодаря за отличната информация, която ни бе представена по отношение на член 51. И благодаря също, че коментирате, че ние като национални е, депутати можем е, и имаме е, дълга да реагираме на дейността, а също и да налагаме изискванията за прозрачност и за спазване на свободите на гражданите, защото гражданите трябва да бъдат в фокуса на всички наши решения. Отлична работа можем да свършим единствено, когато сме отчели е, интересите на гражданите. Всичко друго не е, е реално необходимо. Въпросът, който искам да задам съвсем набързо е в какъв срок ще бъдат извършвани проверките, под каква форма, как ние ще можем да информираме, е, да кажем, нашите национални органи, за да се гарантира и ефективността и прозрачността и спазването на основните права. Каква ще е формата, която ще ни позволи да представиме своите изисквания като депутати. Благодаря ви, госпожо. Госпожа Киничи от Европейския парламент, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашите гости, господата Перкна и Бутарели, за изказванията им. Ще добавя към тях един кратък коментар. Добрите прозрачни правила са необходимост с оглед ефективната борба срещу трансграничната престъпност и гарантирането на защитата на личните данни. Трябва да повишим доверието на гражданите към институциите. Сега един по-конкретен въпрос към господин Бутарели. Той говори за тежките трансгранични престъпления, трафика на хора, тероризма, чуждестранните бойци и много други сложни, комплексни въпроси, отнасящи се до различни форми на престъпност, която не се спира пред национални граници, та дори пред границите на Европейския съюз. Във всички тези области ще има споразумения за сътрудничество с трети страни. Какво ще е въздействието на регламента върху тези споразумения? Какво ще е въздействието на новата правна рамка, установена от този регламент? върху системите за защита на данните в тези държави какво ще е въздействието на регламента върху споразуменията ни с трети страни. Благодаря на госпожа Киничи. Сега ще дадем думата на нашите гости, председателя на управителния съвет на Европол и представителя на Европейския надзорен орган по защита на данните, за отговор на трите въпроса. Ще продължа на родния си език. Благодаря <clears throat> за въпроса от Кипър. Ще се опитам накратко да разясня. Както вече казах, съгласно член 14, алинея 4 от регламента за Европол, управителният съвет на Европол може да кани представители на други органи за участие в своите заседания, без те да имат право на глас могат да участват и членове на съвместната група за парламентарен контрол, които ще бъдат подбрани от групата. Ние имаме възможност да взимаме гъвкави решения за участието на членове на вашата група в нашите заседания. Надяваме се, че ще установим много добро сътрудничество с вас по тази линия. На 3 и 4 октомври на своето заседание управителният ни съвет обсъди тази възможност. Постановихме, че при участието на ваши представители в наши заседания може да има отношение към работата ни. Например, когато обсъждаме многогодишната програма за дейността на Европол. Очакваме, че Колкото се може по-скоро ще разговаряме с двамата съпредседатели на групата ви, за да узнаем какво очаква вашата група от участието си в нашите заседания. Това ще ни е полезно, тъй като ще придобием по-добра представа за това как ще протича участието ви в заседанията ни. Взаимодействието между двете структури се трябва да отчита спецификата на правоохранителната дейност и принципа на поверителност. В регламента се предвижда поредица от документи, които могат да бъдат предоставени от нас на вашата група, като се спазват изискванията за дискретност и поверителност. Решенията ни, разбира се, трябва да са обект и на административен контрол. Благодаря, господин Перк. На другите два въпроса бяха към господин Бутарели. Имате думата. В отговор на първия въпрос, нека кажа, че напълно споделям вашите притеснения. Защитата на данните трябва да е обхваната от подход, основан на прозрачност. Хората трябва да са уверени, че личните им данни се обработват законосъобразно и справедливо. Вече предприехме действията, за които говорихте. Ще продължим тази работа и през идните седмици. Европол спазва много от принципите за защита на данните, вече приложими към други институции и органи на Съюза. При все това регламентът, и с това отговарям на третия въпрос, предвижда специален режим. По линията на този специален режим имаме възможност да действаме изпреварващо по принципа на отчетност, който ще приложим към други европейски институции към идните месеци. Ще се премине от последващ контрол към предварителни контролни мерки. Европол следва да предприеме повече с цел разпределяне на компетенциите и предоставяне на ресурси. Ще трябва в резултат от критичната оценка, която ще направим, да се консултираме с Европейския надзорен орган по защита на данните. Ще трябва да им предоставим необходимите ресурси, за да работят те ефективно и ефикасно. Редовната размяна на мнения, която провеждаме на всеки два месеца, е много окоръжаваща. Окоръжаващи са и резултатите, които провед... от разискванията, които проведох миналата седмица с управителния съвет на Европол. Ние самите също, разбира се, трябва да осъществяваме контрол. Такъв е предвиден в регламента. Този контрол е планиран и организиран като основен приоритет. Считано от 1 май ние следва да извършваме надзор. Вече обявихме извършването на оценка, която ще приключи до края на тази година. Ще трябва да получим за целта съгласието на националните органи за защита на данните. Жалбите също са важен източник на информация в случай на подозрения за нарушения, например във връзка с сигурността и в други области. Контролът се извършва не само по линията на проверки по места, но и възоснова на многообразни и стиковани един с друг инструменти. Последният въпрос се отнасяше до предаването на данни на трети страни. Вие в качеството си на съзаконодател предвиждате в новия регламент за Европол един принцип, съгласно който следва да се предоставят данни на трети страни, на правоохранителни органи и на международни организации. Съгласно този принцип, на тези структури следва да се предоставят такива данни, ако те гарантират адекватната им защита ще е лесно да се получават данни от тези структури, но прехвърлянето на данни в обратната посока от страна на Европейския съюз, съгласно Хартата на основните права, договора от Лисабон и новия регламент за Европол, ще изисква спазването на определени стандарти. Какво показва опитът с ОЛАФ? Споразуменията за административно сътрудничество там показват, че може да има ефективен обмен на информация при условие, че се спазват определени стандарти. В регламента за Европол се предвижда разумен брой различни гаранции и процедури в зависимост от контекста. Понякога Цялата страна трябва да докаже добър стабилен режим за защита на данните. В други държави пък такова изискване може да има само спрямо някои правоохранителни органи. Европол може да сключва споразумения за сътрудничество. Управителният ни съвет и Европейската комисия следва да направят проверка на гаранциите за защита на данните по тези споразумения. Не съм толкова притеснен. Мисля, че Европол може да продължи да работи активно за споделянето на информация с компетентните органи в трети страни. Опитът ни с тях по линия на Центъра за борба с киберпрестъпността е добър пример според мен за такова сътрудничество. Този наш опит датира от преди приемането на новия регламент, но може да му се даде положителна оценка. Ще приложим всички необходими мерки, ще подпомогнем Европол при определянето на подходящата процедура – и при възможно най-бързото и прилагане в зависимост от оперативните потребности и потребностите за целите на разследването. Благодаря. Продължаваме. Госпожа Марита Карамалди има думата. Ой, мерси, Благодаря. Два въпроса, т.е. един въпрос адресиран и към председателя на управителния съвет и към надзорника на данните. Казвам двойен въпрос, защото в края на кращата ние е, искахме да свива мисията на Европол, но въпросът е какви са трудностите, с които се сблъскахте при е, необходимостта да си сътрудничат полицейски сили в оперативен порядък. А също специалната група, така общността, която се създава в Интерпол за разследване на атентатите в Париж, в Париж съвместно с парижките сили. Възможно ли е да функционира едно подобно сътрудничество в рамките на Европейски център за борба с тероризма? И е, през Европол, през Евроюст може ли да се постига оптимално функциониране на мрежата за борба с тероризма? Могат ли всички страни членки да допринасят за това и ако не, защо? Благодаря. Господин Матич Драган от Словения. Председател, човеко е Благодаря, господин председател. Човешките права от една страна и безопасността от друга страна не би трябвало да се самоизключват. Европейските граждани никога не трябва да избират между двете. Радвам се, че до сега поне в рамките на тази съвместна група за контрол всички говорим за това. Имам един въпрос към ръководителя на управителния съвет. Какъв ще бъде крайният резултат от контрола, от надзора? Препоръки ли ще имаме, насоки ли ще имаме, изисквания? За кого в крайна сметка ще бъде всичко това? Председателството моли за решаване на проблема с превода от естонски. Сега всичко наред ли е? Заповядайте, може да продължите. Благодаря. Нека да повторя въпроса си. Става дума за въпрос към ръководителя на управителния съвет на Европол. Какъв ще бъде крайният резултат от този надзор? От името на комитета препоръки ли ще имаме, насоки или пък изисквания? И съответно, ако има препоръки, например, към кого ще са насочени те, кой ще ги изпълнява и какво ще стане, ако тези препоръки не бъдат изпълнени или не бъдат взети предвид. Благодаря. Gracias a usted, señor Matic. Благодаря, господин Матич. Господин Леонадун от Кипър. Но Няма го, така ли? такъв случай искате ли да отговорите на тези въпроси? Първо председателя на управителния съвет и след това господин Бутарели. Заповядайте. Е, е, Благодаря. Благодаря за тези въпроси. Нека аз да се изкажа първи относно проблемите, които бяха повдигнати. може би трябва да разгледам всички проблеми, пред които сме изправени през призмата на тероризма, защото тероризма е и борбата с тероризма е един от основните ни приоритети. Проблемите са свързани с качеството на информацията и обмена на информация. Всъщност, е, проблема не е само за Европол, то е и за държавите членки. Когато говорим за това какво прави Европол и как може да помогне той на държавите членки. А, е, нека да кажа, че всичко, което правим в крайна сметка е свързано с информацията, която не дават държавите членки. Всичко зависи и от сътрудничеството, което имаме. Сътрудничеството между различните граждански органи или пък е, различни хуманитарни организации. Искам да говоря за качеството на предоставената информация. Едно от решенията, за което ние пледираме, е оперативната съвместимост. Искам да подчертая още веднъж обаче, че за да се обменя информация, първо трябва да има информация. Това е основата на всичко. Другия въпрос, който беше зададен, беше свързан с сметната палата и последващите действия. Вече казах в уводното си слово, че управителният съвет очаква много от сътрудничеството с съвместния парламентарен орган за контрол. казах, че искаме да сътрудничим във връзка с нашите дългосрочни действия и програми, които са насочени към бъдещето. Що се отнася до въпроса какъв ще е резултата от контрола, имаме процедури за сътрудничество – мисля, че е много важно да имаме диалог и консенсус. Много често диалога и консенсуса са по-важни, отколкото препоръките. Аз съм убеден, че е много по-важно да имаме консенсус, отколкото налагането на, на някакви препоръки. Управителният съвет и съвместния парламентарен орган или група за контрол трябва да работят ръка за ръка. Ползата мисля, че ще е за всички. На следващо място. Дали ще има санкции, ако правилно съм разбрал? Аз не съм радетел а, за санкции мисля, че по-добре е да имаме общо разбиране и общи действия, договорени действия, вместо да налагаме някакви санкции. Господин Бутарели. Um, of... Относно обмена на информация. Нека да кажа няколко думи е, като юрист, тъй като имам опит е, с е, борбата с мафията, разузнавателната дейност в областта на тероризма, Отдавна говорим за тези проблеми. Нежелание да се обменя информация, прекалена предпазливост. Проблема не е свързан само с Европол. Той съществува на национално ниво. Тази година посетих Европол и в сравнение с предишните си две визити преди година-две, отбелязвам, че има напредък вече се обменя информация по начин, по който не можехме да си представим преди месеци. Така че до известна степен Европол вече използва правилния подход. Опитваме се да помогнем с нашите препоръки, насоките към Европол, които се обсъждат в момента. С други думи, да се поясни кой какво прави и защо и за какви цели. За да се помогне на една организация с данни, трябва преди всичко да се даде контекста на данните, да се даде информация как трябва да се разглеждат те. Знаете, че има конкретни разпоредби в новото законодателство за Евроюст, но не само – През едните няколко години тези разпоредби ще бъдат разглеждани, тъй като Европа би трябвало да опрости цялата плеяда от е, мрежи за сътрудничество в областта на правоприлагането и е, на съдебната е, на съдебното сътрудничество. Ние искаме да дадем становище, за да може всички засегнати е, органи да споделят повече и по-добра информация. Втория въпрос. И тук е, идва новото. В сравнение с е, предишното положение на Европол. Ние можем да наблюдаваме Европол, можем да критикуваме Европол. Благодарение на това, което се предвижда сега, можем да наложим на Европол да направи нещо, можем да наложим забрана на някакви процеси на обработка, можем да се отнесем към Европол, да върнем някакъв мандат Същото могат да направят парламента, съвета, съда. Аз се надявам, че няма да имаме повод да стигаме до нещо подобно. По-добре е да има мек подход, чрез убеждаване. В крайна сметка знаете, че Европол и неговата работа трябва да се радват на едно добро сътрудничество, на доверие. Сигналите, които получавам от Роб Уейнрайт, но и не само, са доста окоръжаващи. И аз е, естествено ще чакам да видя какво ще стане през последните няколко, следващ, през следващите няколко месеца, но съм убеден, че сме на прав път. Благодаря, господин Бутареле. Колегата от Кипърския парламент е тук, така че ще му дам думата. Господин Леонидон. Ти, ти благодаря, благодаря за всички изказвания на ораторите. Много интересни са те. Един въпрос към господин Бутарели. Искаме да изкажем своята благодарност за това, че искате да се намери точното равновесие между сигурността, личните данни, личната неприкосновеност, личните свободи, свободи като се вземат предвид естествено и специфичния характер на Европол и регламента във връзка с Европол. Въпросът ми е следния. Светлината на едно неодавнашно решение на съда, посветено на данните за пътниците, които се предават на Канада, в връзка с това решение има сериозни опасения. Как ще откликнете на тези опасения? Благодаря. Е, Добре, сега думата има Ярослав Пашка от Словакия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Имам един въпрос. Европол разполага с правомощия и за дейности на територията на държавите членки. Съвместната група за парламентарен контрол ще бъде ли информирана за тези дейности? За дейностите от страна на Европол на територията на държавите членки? Така че да има координация на взаимодействието с Европол. Señor presidente del Consejo de Administración, tiene la palabra para responder a nuestro colega eslovaco. Нека сега да чуем отговори на въпросите. Господин председател на е, управителния съвет на Европейския надзорен орган. Äh, aitäh, äh, ma saan praegu pigem nagu vastata nii-öelda Slovakkia küsimusele, mis puudutab. Господин Перне äh, има първо думата. Нека да отговоря първо на въпроса на колегата от Словакия. Ако правилно разбрах, э, каква е информираността за работата на Европол? Европол е институция, има мрежа от е, е, офицери, които са за връзка в е, всички страни и членки. Те участват в планиране на трудните операции и мога да кажа, че всички страни членки са добре информирани за това какво, с какво се занимаваме във всеки един определен момент. Благодаря. А сега е думата има господин Баторели. За регистъра за данни на пътниците. Нека да кажа, че нищо ново не е това. Нееднократно се е произнесъл съда за прилагане на принципите за пропорционалност по отношение на данните на пътниците. Европейския парламент също е, имаше своите е, съмнение за това доколко последователно се изпълняват разпоредбите на споразумението и е, за разпоредбите свързани с е, споразумения за тясно сътрудничество, за да се произнесе и по тези казуси. Ние сме е, своего рода посредници пред съда, винаги ни канят да се явим там, когато става дума за защита на лични данни е, съда се съобразява с много от нашите проактивни предложения и становища. В, е, според нас е, в проекта споразумения или регламенти трябва да се включват елементите за защита на личните данни, включително и регламента за данните на пътниците. За, по наш опит в момента има много повече последователност и единност в тези политики. Но престъпността преминава отвъд граници и затова реакцията трябва да бъде глобална. Не виждам защо трябва да се съпротивляваме. Време е да започнем с един по-цялостен, по-глобален подход. А също така и да се съобразим с по-широките послания на съда, т.е. който иска, той иска от нас да бъдем и ефективни, но и да а, бъдем да постигаме е, резултати по начина по който е възможно във всеки е, конкретен случай. Това е основното изискване. Thank you. Muchas gracias, señor Butarelli. Muchas gracias, señor... Благодаря, господин Бутарели. Сега продължаваме. Не може много да правим пауза. Чака ни доста важни неща, т.е. обсъждането на процедурния правилник. Моля, ако някой иска да се изкаже, да попълни съответната карта заявка. Има вече възприети някои условия за работата на съвместния комитет. Те бяха прияти на заседанието в Братислава. Е, там излязохме с е, заключения. И сега, като съпредседатели, господин Айки господин Мораес излизат с един проекто правилник, процедурен правилник и съответно могат да бъдат подавани изменения на базата на други форуми за така на базата на опита от други форуми за сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Съвместния комитет, който обсъждаме, не е интерпарламентарна среща сама по себе си. И когато беше изготвен процедурния правилник, Двамата съпредседатели се опитаха да формулират една проста рамка, която да дава възможност на съвместния комитет да е, е, работи ефективно и прозрачно. Получили сме предложения за изменения от немския Бундестаг, от ирландския парламент, от а, е, испанския парламент, от френския, от Кипър и от Унгария. Измененията са ви представени в една таблица на базата на която ще проведеме дискусиите си днес след обед. Освен това, Има и писмо от Комисията по европейски въпроси от датския парламент. И в него се предлага още едно допълнително изменение. Нека да обърна внимание, че Дания не е подписала регламента за Европол, но са те, биват, те са поканени да участват като наблюдатели в нашето учредително заседание. Датски евродепутати и датски национални депутати ще имат възможност да вземат думата сега и да ни представят тяхната позиция. Уважаеми Уважаеми колеги, в част едно искам да обсъдим основните изменения на срещата в е, Братислава. Обсъдихме и формулирахме този текст по правно основание член 51. Е, Участници в е, съвместния комитет са по 4 национални е, представители, 16 представители от Европейския парламент. Ще се среща, ще заседава два пъти комитета, веднъж в, Евро... в Европейския парламент, веднъж в страната, която е поела председателството на Европейския съюз ще се председателства съвета от страната, която води председателството и от Европейския парламент. Работните езици са френски и английски. Също формулирахме е, за, е, като принцип за нашата работа принципа на консенсус – за документите е, ще бъдат подавани изменения, които да се приемат с консенсус. Надявам се, че всички са имали време да прегледат нашето предложение. А що се отнася до предложените изменения, Ролята на тройката, това беше най-коментираната тема, после механизма за вземане на решение, после езиковия режим, четвърто секретарят и идеята или необходимостта да има подгрупи, е, работни подгрупи. Имаше заявени позиции от ваша страна, ние е, ги обработихме. Председателят, благодаря. Сега нека да ви кажа следното. Първо ще дам думата на представители на тези парламенти, които са подали изменения, за да могат те да ги представят. Всеки ще получи по 3 минути. След това ще дадем думата на представителите на Дания, те да представят предложението си също за 3 минути. И в заключение е, ще дадем думата на всеки друг, който е заявил желание да се изкаже. Всяка национална делегация има по 3 минути. Нека ви е, припомня, че при това първоначално, е, този първоначален обмен на мнения, имаме за цел да представим очакванията и позициите на всяка страна утре ще се проведе втори тур на обсъждане на процедурния правилник и се надявам, че тогава ще можем и да го приемем. Затова нека да започнем сега с дискусиите. Думата имат представителите на Германия. Те вече заявиха желание да вземат думата, така че когато сте готови, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Нека първо благодаря, включително и от името на колегите си от германския Бундестаг, за проекта на правилник за дейността. Създаването на съвместна група за парламентарен контрол е еднократно действие, важна стъпка напред към разширяването на парламентарния контрол в Европейския съюз. Германският Бундестаг активно работи за създаването на тази група. Внесохме редица изменения. Ще ви представя сега накратко основното от тях. В интерес на всички нас е да се осъществява осъществява ефикасен политически контрол върху Европол. Затова според нас групата трябва да работи не само за обмена на най-добри практики. Трябва да разполага с необходимите за по-ефикасна дейност организационни структури. Затова предлагаме контролът да се осъществява от така наречената тройка – настоящото, предходното и предстоящото председателство на националните и на Европейския парламент. Тази група трябва предварително да изготвя проекти на решения на групата. Такава беше процедурата в други междупарламентарни структури до момента, като например КОСАК. Една такава процедура е много важна с оглед на приемствеността на контрола за да може да има ефикасна организация на работата на групата, според нас е необходимо да има и работни подгрупи, които да работят по определени групи от теми, най-вече в областта на защитата на данните, и отношенията на Европол с трети страни. Тук трябва да се осъществява детайлиран контрол. Тези работни подгрупи могат да отнемат от натовареността на групата. Те могат да се да заседават в рамките на регулярните заседания на групата. Могат също така да обменят информация помежду си в писменна форма. По-ефикасният контрол изисква също така и надлежна административна подкрепа за работата на групата. Затова призоваваме за създаването на секретариат, който да подготвя заседанията и да обработва информацията след заседанията. Той ще отговаря за предоставянето на информация на Европол. Ще отговаря също така за изготвянето на доклади и протоколи от заседанията на групата. В секретарията трябва да има служители както на Европейския парламент, така и на националните парламенти секретариатът трябва да може да работи гъвкаво. Представителите на националните парламенти в него трябва да са гъвкави. Могат, трябва да могат да работят или по места в държавите членки, или да бъдат командировани в Брюксел. С това ще предам штафетата на колегата си Норберт Шпинрат, който ще ви представи и другите изменения, предложени от германския парламент. Господин председател, уважаеми колеги, ефикасният контрол от страна на тази нова група изисква и необходима информа... и необх... изисква и достатъчна информация. Затова според нас групата трябва да може да отправя въпроси към представителите на Европол и Европейския надзорен орган за защита на данните. Правото на задаване на въпроси е сред най-важните инструменти на парламентарния контрол. Затова и трябва изрично да бъде закрепено в правилника за дейността на групата. Затова предлагаме да има възможност за задаване задаване на писмени въпроси, включително и извън заседанията на групата, които ще се провеждат по на два пъти годишно. Правото на задаване на въпроси ще допълва диалога, който ще бъде воден по време на заседанията. Освен това, има някои процедури, които са възможни само по линията на задаването на въпроси. Това въжи, например, за, за някои теми, по които не е достатъчно само да се изискат писмени документи. Скъпи колеги, тъй като групата следва да извършва парламентарен контрол, предлагаме езиковият режим да включва повече езици. Това ще обвърже в по-голяма степен работата на групата с работата на националните парламенти. Една подобна по-силна връзка е в центъра и на друго наше изменение, според което всички документи от заседанията на групата следва да бъдат предоставени както на Европейския парламент, така и на националните парламенти. От името на колегите в германския Бундестаг призовавам конструктивно да обсъдим предложения правилник за дейността. Много се радвам, че са внесени доста изменения от националните парламенти. За това предлагам да отделим достатъчно време за разисквания. Muchas gracias a los dos representantes del Благодаря на представителите на Бундестаг ще имате възможност и да чуете реакцията на вашите коментари. Сега думата има ирландската делегация. Благодаря. Благодаря за поканата. Добър вечер на колегите от името на ирландската делегация. Много се радвам, че съм тук. Нека да отдадем дължимото на всички, които полагат усилия да изведат да, до оплодотворен резултат нашите усилия, включително и на естонското председателство. Нашето съседание сега и е, темата, за която говорим, е много важна, защото така се отразява и интересът на гражданите. Ирландския парламент и комисията по правни въпроси, които аз представлявам в момента, се много положително развълнуван от възможността да има надлежен контрол на дейността на Европол. Имаме някои безпокойства, даваме изменения съответно. Първо, за времето за изказване. Ние лично, Комисията по правни въпроси, считаме, че ако е, ще има хора, които идват и участват в съответните заседания, те трябва да имат достатъчно време да излагат своите становища. Съответното време според нас е 5 минути, а не 3, както се предполага. ние лично сме много големи застъпници, особено националните парламенти да имат възможност да получават тези 5 минути, да излагат своите становища. По отношение на гласуването, Ирландския парламент счита, че консенсусът, ние всички бихме искали той да може да бъде постигнат, но това не винаги е възможно. Затова считаме, че трябва да се работи с мнозинство, евентуално от две трети. Готови сме, разбира се, да обсъдиме този въпрос за нас консенсус, т.е. единодушие, е трудно да се постигне. И ако искаме е, ефективно да се работи, би следвало да се работи с принцип на мнозинство от две трети при гласуването. По отношение на устния превод, аз лично започнах да се изказвам за официалния ирландски язик, гелик, който се признава от Европейския парламент. Затова считаме, че в езиковия режим за устен превод трябва да има възможност да се предоставя превод на всички езици. Разбира се, готови сме да обсъдиме този въпрос. Имаме, и един, имаме едно техническо изменение за промяна на една дума. Също така а, сме на мнението, че представителите на Европол и на а, управителния комитет трябва да а, докладват в, в така структурирана форма на а, съвместния комитет. стандартната практика би следвало да бъде формализирана, т.е. има изискване за предоставяне на доклад и това да е записано в правилата. И накрая искаме да се създаде един процес е, такъв, че когато след две години, да речем, разгледаме отново процедурния правилник – да има възможност той, в зависимост от ефективността на работа, да има възможност той да бъде променен, да бъдат променени разпоредбите и да бъдат те по-гъвкави. Мисля, че и немския парламент има предложение в това отношение. Готови сме да обсъждаме компромиси, но примерно изискването за докладване не сме готови да го подлагаме на компромис. За нас това е от ключово значение. Също така, що се отнася до времето за изказване, не сме готови да отстъпваме, защото след като хората са готови да пътуват и да участват в подобни събития, те трябва да имат и достатъчно време да изложат становището си. Но в край на кращата Ирландия е малка страна. Престъпността действително не спазва границите и борбата с международната престъпност и международната ние тероризъм а, трябва да може да се води без ограничения на гражданите, необходи... на границите, извинете. Необходимо е, разбира се, да има контрол, но той трябва да има, да бъде и обект на демократичен и ефективен контрол от Европейския парламент и съответните органи. Благодаря. Сега думата има делегацията, представяща Испанския парламент. Las Cortes Generales de España. Добър ден, господин председател, Испанският парламент с удоволствие ще участва в работата на съвместната група за парламентарен контрол. Контролът е от основно значение, що се отнася до по-ефективната работа на Европол и доверието на гражданите. Трябва както да упражняваме контрол върху Европол, така и да увеличаваме ефективността на работата й, тъй като агенцията се бори срещу много тежки престъпления, които могат да окажат изключително неблагоприятно въздействие върху държавите членки, като например терористични нападения. Изменението ни се отнася до едно основно според нас право, именно правото на членовете на групата да се изказват народните си езици. Трябва да бъдат превеждани към родните им езици и документите от работата на групата трябва също така да се осигури устен превод, когато заседанията не се провеждат в Европейския парламент. Не става дума само за правото на членовете на групата да се изказват на родния си език. Когато пред групата се изказват технически експерти, според нас е най-добре те да могат да се изкажат на езика, който владеят най-добре за да можем да сме сигурни, че наистина ги разбираме и да можем да им задаваме и по-добри въпроси. Други национални делегации изискват също така парламентаристите да могат да се изказват на родните си езици. Това е особено важно в рамките на група за контрол, включваща членове не само на Европейския парламент, но и на национални парламенти. Трябва да се упражнява естествено контрол върху разходите, но трябва да се спазват и правата на парламентаристите. Канените за участие в заседанията на групата вещи лица, технически експерти трябва да могат да се изразяват, да се изказват на предпочитания от тях език. Затова и в групата трябва да се гарантира правото на изказване на родните езици. Благодаря. Френската делегация има думата. Благодаря, господин председател. Merci, господин le Permettez-moi Euh, Благодаря. Поздравете ми първо да ви поздравя за извършената работа от е, естонското председателство и Комисията за граждански свободи на Европейския парламент. Много се радвам, че, както казахте, че сте следвали препоръките на националните парламенти, които е, се събраха в Братислава. Миналата година също така, че сте отчели и желанието на френската е, е, Сенат. Ние знаете, че сме двукамерен парламент. С предложение за две срещи и с информация за ефективност на е, проверките. Ние също задаваме и един въпрос за секретарията. Никъде не се споменава съществуването на секретариат в регламента и за да има все пак ефективност на работата на този съвместен комитет, той трябва да има своя секретариат, както за да се обменя информация между членовете на групата, а и дневния ред, предви... този е, е, секретарят може да бъде съставен в оперативен план, т.е. да се направи една мрежа от секретариатите на съответните парламентарни комисии на национално ниво, примерно Комисията по съдебни въпроси и съответната комисия в Европейския парламент, примерно Комисията Лива. Има такива прецеденти, е, има и възможности да се използва някои е, правни разпоредби, член 13 да речем, от е, договора за функционирането. По този начин напълно може да се спази и предложението на немския Бундестаг в такъв смисъл. Затова се надявам, че ще го вземете предвид. Благодаря. Благодаря, колега. Сега давам думата на кипърската делегация. След това ще се изкаже Унгария. След изказването на унгарската делегация ще направя коментари от името на Европейския парламент, тъй като искам да дам повече време на датската делегация да изложи становището си. Кипърската делегация има думата. Уважаеми господа председатели, колеги, Приветстваме добрата работа, която сте свършили по този текст. Текстът е сбит и добър. Няма да повтарям предложеното от другите делегации. Ще се спра само върху това, което е важно за нашата делегация. Разбирам, че трябва да обсъдим текста. В член 2, алинея 2 предлагаме промяна. Предлагаме да се добави нещо също така към член 2, алинея 3. Процедурата по контрол върху Европол следва да е на вътрешно ниво. Това е предвидено в регламента. Наблюдатели следва да бъдат канени след вземането на решение с консенсус. Две категории субекти могат да бъдат канени. Държавите членки трябва да имат по-добър достъп до заседанията на групата, а не трети страни. Друго наше изменение се отнася до член 3, алинея 2. Искаме да има и отделни заседания за многогодишната програма. Трябва да се предвидят допълнителни дати за заседания, за да окажем въздействие и върху многогодишната програма. Следващото ни изменение се отнася до член 4, алинея 1, буква Е латинско. Става дума за приемането на решения и на заключения. Предлагаме тук да се следва процедурата прилагана от КОСАК. Там заключенията се приемат с консенсус. Следва да се установи. процедура за конструктивно въздържане при гласуването. Така ще вземе предвид и загрижеността на някои колеги във връзка с вземането на решение. Дали то да се взема с мнозинство или с консенсус. По член 452 тук добавяме някои графици, с цел действително прилагане на регламента и действителен парламентарен контрол. Опитваме се да предложим процедура, според която консултирането с групата да е наистина по същество. Ако няма процедура, ако не се изготвят писмени документи, то всичко ще се сведе само до устен дебат. Добре е да има писмен документ, за да има и консултации. Благодаря. Благодаря. Думата има унгарската делегация. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt kollégák! A благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Унгарският парламент приветствам създаването на нова нормативна уредба, предвиждаща и парламентарен контрол и предвиждаща по-активна роля на националните парламенти. Така ще се допринесе за повече отчетност и повече прозрачност от страна на Европол. структурата на групата за съвместен парламентарен контрол трябва да се основава на баланс между съразмерност и ефикасност. Имаме две предложения. Не би следвало, когато се провеждат извънредни заседания, точно да се определя мястото на заседанието то следва да се определи съвместно от съпредседателите. А що се отнася до езиковия режим, унгарският парламент следва указанията от Стокхолм. Съгласно член 7, трябва да се осигури устен превод. Bien, muchas gracias. Agradezco. Благодаря. Благодаря ви за полезните предложения. Нека кажа няколко думи за великодушието на нашия председател, господин Мораес. Той вече е в залата, но ме помоли да продължа да председателствам. Благодаря му за това. Каква е позицията на 16-тимата представители на Европейския парламент? Те се срещнаха миналата седмица в Страсбург и излязоха със своето становище. Представителите на Европейския парламент отдават дължимото на предложенията на националните парламенти – постигнаха и консенсус помежду си. Коментарите, с които ще изляза сега, не са окончателни. Ще ви представя само становището на мнозинството на 16-тимата представители на Европейския парламент. Предстои да дадем думата на датската делегация. Сега веднага ще им дам възможност да се изкажат. Първо, по предложеното от Германия за така наречената тройка. Тук не става дума за, за законодател. Съвместната група за парламентарен контрол се състои от представители на Европейския парламент и на парламентарните и на европейските парламенти. По втория въпрос на Германия за работните подгрупи – Представителите на Европейския парламент биха могли да приемат това предложение, но им е необходимо по-подробно разяснение. Бихте ли могли да обясните защо ще са необходими подобни работни подгрупи при упражняването на парламентарен контрол? по линията на регламентирана процедура с заседание на два пъти годишно. Предложената от Германия писмена процедура ще улесни цялостно работата, както на парламентаристите, така и на Европол. По предложението на Германия за секретарията. Това, което ще кажа за секретарията, може да послужи като отговор на въпросите на други два парламента. Европейският парламент не смята, че е необходим секретарият. Защо? Защото опитът показва, че секретариатът на Комисията по граждански свободи и правосъдие в Европейския парламент работи много професионално, разполага с висока компетентност, може да влезе в ролята на секретариат на групата, при нулеви разходи. Освен това и секретариатите на съответните национални парламенти също са много компетентни, работят много професионално, в състояние са да поемат и допълнителни функции, от което няма да проистекат никакви разходи. Показаното от другия колега от Германия за възможността за задаване на въпроси в писмена форма. Европейският парламент приема това предложение. Винаги е добре да се подобри обменът на информация. Обща бележка за езиците и езиковия режим. Този въпрос бе повдигнат от испанската и ирландската делегация. Европол има един единствен работен език – английския. Европол не може да поеме допълнителна тежест. Работата му не се състои в осигуряването на превод. Как можем тогава да решим този проблем? Всеки път, когато заседанията на групата се провеждат тук, т.е. поведнъж годишно, ще има пълен езиков режим с всички официални езици на Европейския съюз, включително и ирландски. Тук ще може да се гарантира пълен езиков режим, без от това да проистъкат никакви разходи. А как, според Европейския парламент, можем да решим проблема с езиците в държавите членки? Много лесно. Всички ще трябва да плащаме за превода, ако изискаме такъв. Ако заседанието се провежда в Естония, например, то естонският парламент и естонското правителство следва да заплащат за превода от и към естонски. Останалите делегации ще използват своите езици или като водят свои преводачи, или като заплащат за превод към и от своя език. Това е една много проста, удобна и ефтина процедура. Иначе няма да можем да решим кой да поеме разходите за устния превод. По казаното от представителя на Комисията по правни въпроси на Ирландския парламент. Напълно съм съгласен с това, което казахте за ограничението на времето за изказване. И според нас 3 минути не са чак толкова много време. Вероятно са председателите, ако са по-толерантни, биха могли да позволят на членовете на групата да се изказват в рамките на до 6 минути, например, в зависимост от ситуацията. По въпроса за вземането на решение с консенсус, тук трябва да направя по-подробни разяснения. Защо се спряхме върху консенсуса като процедура. Защото мнозинството, например мнозинство от две трети, не би било в съответствие с идеята за контрол. Да вземем за пример Обединеното кралство и Дания. Представителите на тези две страни биха били повече от представителите на Европейския парламент – които са 16. Тоест съотношението би било 100 към 16. Не може да се говори в такъв случай за мнозинство защото в ролята на законодатели влизат не националните парламенти, а Европейският парламент и съветът. Вече се изказах по въпроса за езиците. Точка четвърта под точка първа. Структурирания, извинете, обмен на информация. Това е един много важен въпрос, но той е уреден в член 51. Моля внимателно да прочетете член 51. Ако ирландските ни колеги смятат, че в член 51 не е надлежно уреден механизмът за обмен на информация, няма да има никакъв проблем те да излязат с предложения в писмена форма. преразглеждане на регламента на всеки две години. Това е обичайната процедура, която се прилага в Европейския парламент. Приемаме някакви правила, след което ги подлагаме на преглед. Ако се направи преглед на регламента след две години, то това означава от практическа гледна точка, че ще трябва да го преразгледаме едва след 4 свои заседания, което не е чак толкова много. Испанската делегация. Добре дошли на колегите, както от Конгреса, така и от Сената. Вече изложих позицията си за езиковия режим. Надявам се, че ще подкрепите позицията на Европейския парламент по въпроса. Франция. Разбира се, трябва да има не само думи, но и дипломатически действия. Радвам се, че дадохте положителна оценка на срещата в Братислава. Франция е загрижена във връзка с секретарията. Тук ще ви дам същите разяснения, които дадох и на другите делегации, които зададоха този въпрос. Кипър. Една малка, но велика страна. Говорихте за член 2, алинея тук става дума за един важен въпрос, който представителите на Европейския парламент обсъдиха подробно миналата седмица. Става въпрос за статута на наблюдатели. Това ни отвежда до въпроса на Дания. Сега веднага ще дам думата на колегата. една държава членка не може да се ползва със същия статут като представител на трета страна. Държавите членки имат определени задължения по регламента. А трети страни, като например Колумбия, с която имаме оперативно споразумение, могат да изпращат свои представители – ако съвместната група за парламентарен контрол вземе съответното решение. Групата в лицето на своите съпредседатели ще взема решенията за това дали да бъдат канени представители на трети страни за участие в заседанията им. По въпроса за датите. Много полезен коментар от страна на Кипър – Датите на двете заседания трябва да бъдат договорени така, че да се впишем в работата си в графика на Европол. В графика на работа по основния документ, който представя Европол. По въпроса за заключенията и прилагането на процедура паралелна на тази в КОСАК – да, единодушието е същото като консенсуса. Излизаме с това предложение смирено, но решително. Предлагаме процедурата на вземане на решения да е постигане на консенсус. 4-5-2 Добавянето на график Трябва да е рационален, разумен този график. По въпроса на Унгария за прозрачността. Прозрачността трябва да е основен приоритет. Тя до голяма степен допринася за доверието към Европол. Не бива да се месим в компетенциите на Европол. И накрая определянето на място на заседанията. Вземането на решение тук и сега за мястото на заседанията би било безсмислено, тъй като групата ще има двама съпредседатели. Председателя на ресорната комисия в Европейския парламент и председателя представителя, извинете, на държавата, председателстваща съвета на Европейския съюз. Европейският парламент ще има 16 представители, за които ще отговаря председателят на ресорната комисия от Европейския парламент, а неговият съпредседател пък ще отговаря за немалко държави членки. Преди да дам думата на колегите от Дания, първо ще дам думата на колегата от Франция. Е, Благодаря. Искам да се върна на темата за секретарията. Вие реално отговорихте на Германия, като подчертахте, че секретарията на комисията Либе има своите качества. Да, ние не се съмняваме. Той ще осигури подкрепа и за страните членки прекрасно, но може ли да ни уточните Примерно информациите как ще стигат до всички национални парламенти през е, комисията на е, е, Европейския парламент, на кого ще бъде изпращана от страна на комисията Либе. Благодаря ви. Мисля, че секретарията иска да ми каже нещо, макар че аз лично имам представа как да отговоря на вашия въпрос. Bueno, a ver, колега, mire, he dicho que... Уважаеми колега, какво казах преди малко? От името на Европейския парламент нещата са ясни. Нашия опит показва, че секретарят работи изключително професионално, Изключително умели са експертите в него. Искам да кажа, че за мен е привилегия и чест да кажа, че професионализма на хората в Испанския сенат също е достоен за уважение. Искам да ви кажа, че секретариатите, с които съм запознат, работят изключително добре и освен това могат да свършат работата, от която имаме нужда на нулева цена. Сигурен съм, че същото може да се каже и за секретариатите в Френския сенат или в долната камера на Френския парламент. Кой подготви днешното заседание? Нашия секретариат тук в парламента и секретарията на естонския парламент. Искам да ви кажа, че нашата комисия е изключително сложна, но нямаме затруднения по отношение на сътрудничеството. Не знам дали така отговарям на вашия въпрос. Нека все пак да допълня още нещо. Няма нужда точно по този въпрос сега да вземем решение. Утре сутринта пак ще обсъдим въпроса. Можем да кажем, например, днес се съгласяваме по точка А, Б, С и Д, а по тези точки, по които нямаме съгласие, можем да поговорим допълнително на други заседания. Сега, ако нямате нищо против, ще дам думата на представителите на Дания, за да представят своето предложение. Кой иска да се изкаже? Заповядайте, имате думата, господине. Благодаря. Изказва се господин Сьоренсен от Дания. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, благодаря за поканата и за възможността да ви представя датското предложение. Днес се изказвам от името на една единна комисия по европейските въпроси на датския парламент. Датския парламент иска да стане пълноправен член на съвместната парламентарна група за контрол. Нека да кажа защо. На първо място, с оглед на член 88 от договора за функциониране на Европейския съюз, параграф 2 и регламента на Европол, член 51, ние сме убедени, че съвместната група за контрол трябва да съдържа в себе си евродепутати и членове на националните парламенти на държавите членки на Европейския съюз. Затова тъй като датския парламент е парламент на държава членка на Европейския съюз, той би трябвало да работи в пълна степен с други представители на парламенти на европейски държави. На второ място, споразумението за стратегическо и оперативно сътрудничество между Дания и Европол – е такова, че той е по-различен, това споразумение е по-различно от споразуменията с трети страни. На трето място, Споразумението между Дания и Европол съдържа специфични формулировки, свързани с специалното положение на Дания. Дания е член на Европейския съюз, но член на Шенгенското пространство. Нека да спомена няколко примера. Дания се подчинява на юрисдикцията на Европейския съд в тази област. Освен това, Дания допринася значително за европейския бюджет, посветен на Европол. Дания е изпратила датско говорящ е, персонал в Европол, тъй като има искания, които се отправят на датски и то 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието. Дания е част от шенгенското пространство, на следващо място, на четвърто място, между парламентарното сътрудничество в Европейския съюз винаги се е основавало на принципа на недискриминиране между парламентите на държавите членки на Европейския съюз. Нека да ви дам един пример в това отношение. Всички парламенти на държави членки на ЕС са пълни, пълноправни членове на така наречената конференция на SEG, макар че три правителства не са ратифицирали споразумението за фискална стабилност. Ето защо би трябвало всички парламенти на държави членки да бъдат включвани в рамките на различните типове междупарламентарно сътрудничество. Пети и последен аргумент от наша страна. Датското правителство и датската национална полиция са на разделна част от сътрудничеството по Европол и те участват в обмена на информация, сътрудничество в областта на разузнаването. Така че, уважаеми колеги, датския парламент също желая да стане пълноправен член на съвместната парламентарна група за контрол и трябва да имаме същите права за контрол точно както имат националните парламенти на другите държави и Европейския парламент. Това е въпрос и на легитимност, освен всичко друго. Този въпрос е свързан с доверието в Европол в Дания. Съответно, в духа на доброто сътрудничество се надявам, че ще подкрепите нашето искане. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, уважаеми колега, казва председателя. Девет човека са поискали думата. Преди това обаче бих искал съвсем накратко да направя едно уводно изявление. Дания е и винаги е била изключителен е, съюзник на Европол. Дания обаче е, подложи на референдум членството си в Европол. И отговора, който победи на този референдум, беше не. Европейския парламент е съзаконодател. Същото въжи и за съвета. Е, в сътрудничество между трите институции, съвета, парламента и комисията, ние се опитахме да решим проблема с Дания. Какво направихме? Обявихме Дания за трета държава, макар че тя не може да бъде разглеждана като такава и в последствие ние подписахме споразумение за оперативно сътрудничество с Дания, като че ли Дания е трета страна, за да може да намерим някакъв начин, някаква основа за сътрудничество. Е, вие самия, господин представител на датския парламент, казахте това – Казахте, че сте част от шенгенското сътрудничество, изпратили сте датско-езичен персонал и още много неща. Това е вярно. Ние искахме да намерим решение на проблема с Дания. И мисля, че трябва всички заедно да се постараем. Защото Дания е член на Европейския съюз и вие поискахте да бъдете членове на съвместния комитет за контрол. И сега един представител на шведския парламент има думата. Благодаря. Искам да се изкажа по отношение на участието на Дания. Искам да благодаря за всички изказвания, които бяха направени днес. Те бяха много полезни и показват работата, която е извършена в различните парламенти мисля, че тази група за контрол, парламентарен контрол, трябва да има своята допълнителна полза ние като национални парламентаристи можем да използваме своя опит и да допринесем с него за сътрудничеството върху контрола на Европол. Знаете, че в крайна сметка целта е работата в Европол да тече добре, да има обмен на информация, да има полицейско сътрудничество. Знаете, че когато няма достатъчно добра информация, не можем да говорим и за добро полицейско сътрудничество. По отношение на това, което беше казано, Швеция смята, че е, Германия има много добри предложения. Идеята за тройка трябва да бъде обмислена. Това е установен режим на сътрудничество и не само в парламентарен план. Е, това е начин за сътрудничество, който смятаме, че е добър. Така се решава, между другото, и проблема с секретарята и то по един много елегантен начин. По този начин е, се събират на едно място съществуващите ресурси. Под групите, подобно на е, Европейския парламент и ние имаме въпроси в тази връзка. Какво ще правят точно те? Къде ще бъдат е, те разположени? Кой ще ги избира? И ще има ли някакви ограничения? в това отношение. По отношение на езиците, смятаме, че е, предварителното предложение е добро в това отношение. Що се отнася до вземането на решения, смятаме, че Консенсуса е една добра отправна точка. Е, след като вече се изготви устава, би трябвало този въпрос да се разгледа още веднъж. На следващо място, мисля, че трябва да проявим гъвкавост програмата, мястото на срещи. Тук наистина трябва да има гъвкавост наистина. Може е, някои е, хора, които се изказват, освен това, тук говоря за времето за изказване, трябва наистина да, да, да проявим много голяма гъвкавост, защото по някой път на някои хора е нужно малко време, на други доста повече. Благодаря за тези коментари, каза председателя. Сега ще дам думата на господин Ришет от Френския сенат. Не искате, така ли? Аз вече се изказах, господин председател, но мога да дам думата на моя колега. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да обменим мнение толкова конструктивно. Ние направихме и това на интерпарламентарната среща за Европол. Френските депутати от дълго време настояват за това колко е важно да има парламентарен контрол над Европол. Още от 2013 година, декември, приехме резолюция за ролята на националния парламент в това отношение и колко важно е да има опазване на данните в дейността на Европол така се намери възможност да стигнем до един компромис с помощта на Европейския парламент – да започнем за една обща работа в равнопоставеност за контрол на дейността на Европол. Съвместната група за контрол трябва да има и един прагматичен вътрешен правилник. Не да само да се търси обмяна на добри практики, а да се следи работата на Европол – за да може да се осъществява и реално сътрудничество между страни членки в областта на сигурността за реална обмен на информация, но и опазване на личните данни. Правилото за консенсус обаче ще доведе до практически неповратливост на този орган – е, този орган има достатъчно легитимност е, за осъществяване на контрол над Европол. Той всъщност е и една следваща стъпка от вече съществуваща е, рамка. И бихме могли да се възползваме от опита на тройката, за да има и една ефективна логистична организация. Тук може да се възползваме и от опита на Козак. Много е важно членовете на групата да могат да задават е, въпроси в писмен и в устен вид. Е, за сега се предвижда само писмен вид, но според мен е важно да можем да задаваме и устни въпроси на съответните лица от Европол е, по оперативни въпроси. Евентуално и при закрити врата, когато се обсъждат въпроси от поверително естество. Благодаря. Ние сме съгласни е, с това, че би трябвало по-подробно да се разгледат въпросите, които ви вълнуват. Взимането на решение, консенсуса, вече казах, че ще обсъдим всички тези теми. По отношение на въпросите в устна и писмена форма също нямаме затруднения. Сега ще дам думата на госпожа Сипел, която е говорител на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент. Тя е един отличен говорител, между другото. Благодаря, господин председател. Всъщност аз не поисках думата официално, но когато чух колегата от Дания, той представи искането да бъде пълноправен член на тази група. Аз изпитах една спонтанна емоция и тази емоция беше следната. Не. Защо не? Нека да обясня защо. Вие споменахте референдума, който се проведе в Дания. Този референдум доведе до решението Дания да не бъде част от Европол наред с другите държави членки. Тук в Европейския парламент много дълго говорихме по този казус. Казахме, имаше референдум и резултата от този референдум трябва да се вземе на сериозно. От друга страна обаче искаме да демонстрираме готовност и да продължим с някакво сътрудничество все пак с Дания и ето защо ние работехме с колеги, не сме убедени, че това е правилното решение. Въпреки всичко положихме много усилия Дания да не бъде изхвърлена съвсем от мащаба, от, от рамката и да има възможност все пак за някаква съвместна работа. Откровено казано обаче, вие искате пълноправно членство и аз бих казала не. Не, защото когато се взимат решения, има и последици от тези решения. Жал, жалко е, че това е така, но вие гласувахте да не сте част от Европол и сега искате същите права като всички други държави членки, защото се казва, че всички държави членки имат еднакви права и един и същ достъп до организациите. Вие решихте да проведете този референдум и ние сега казваме не. Ако сега решим да направим Дания пълноправен член на всичко, което създаваме, какъв е смисъла тогава да се провеждат референдуми? Това е проблема. И ето защо, за да не се изпращат погрешни сигнали към всички други и съответно, за да напомним на нашите държави членки, на нашите граждани, на нашите парламенти, че когато се гласува за нещо, трябва да се осъзнае какви са и последиците, е, точно от е, тази гледна точка от тази позиция искам да кажа, че много съжалявам, но точно по всички тези причини Дания не може да има същите права, както другите 27 държави членки по настояще. Много благодаря, казва председателя. Както винаги, вие сте пределно ясна. Нека сега да дам думата на господин Ланет от Естонския парламент. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господа председатели, по-точно не мисля, че в тази зала има човек, който да е обърнал гръб на европейската сигурност, независимо дали говорим за членове на националните парламенти или за евродепутати. Ето защо нашата съвместна група ще играе много важна роля, що се отнася до надзора. И благодарение на нея ще се повиши легитимността и доверието у Европол, както вие самия казахте, господин Диас Демера. Определено тази година, настоящата година е изключително важна и за да успеем в своето начинание, ние трябва да създадем възможности за вземане на решения, които да са бързи и ефикасни. Беше казано, че решенията трябва да се основават на консенсус. Не трябва ли обаче да използваме аналогията на Косък или на съвета на министрите? Няма ли така да бъдем по-ефективни? Би следвало да обмислим този въпрос. Предложението е на редица държави членки и мисля, че трябва да правим гъвкавост. Благодаря. Благодаря, господин Ланет. Нека сега да дам думата на господин Попов от България. Much, but, uh, uh Благодаря. Аз изтеглях въпроса си, тъй като чух отговора. Благодаря още веднъж. Gracias a usted, señor Попов. Благодаря на вас, господин Попов. Сега от името на Италианския сенат, господин Куини. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за положените усилия, за текста, който сте направили. Италианския сенат твърдо вярва в ролята на съвместния парламентарен комитет за контрол. Ние също смятаме, че Европол трябва да бъде подкрепена всячески. Също смятаме, както и други колеги, че би трябвало да се търси компромиса по отношение на устава, за да може нашата група да започне да действа максимално бързо. По отношение на езиковите въпроси, Ние смятаме, че би трябвало да се разгледа идеята за официални езици френски и английски, а делегациите, ако желаят превод на собствения си език, би трябвало да поемат разходите за него. Съгласен съм точно с това конкретно предложение. Във връзка с темата за секретарията. Ние смятаме, че би трябвало да се намери някакъв компромис. Например, ако погледнем изменението на Бундестага, което е насочено към въвеждането на така наречената тройка, ако въведем подобна система тук, би трябвало да предвидим и някакви помощни структури, които да са наистина от полза за съвместния комитет. Всъщност тази структура по някакъв естествен начин проистича от самата структура на тройката. Естествено, Европейския парламент може да осигури персонал за подкрепа и всичко това няма да струва и стотинка, защото цената ще се поеме, разходите ще се поемат от онази страна, която председателства тройката в момента, а, а пък за, за разходите, за, за персонала от името на парламента, знаете, че е, няма е, разходи. На следващо място. Не мисля, че е, устава е нещо, по което не можем да проявим гъвкавост. Какво имам предвид? готови сме да подкрепим онези текстове, които подкрепя и самия Европейски парламент. Благодаря, господин Крими. Само един въпрос имам към вас. Слушах ви внимателно относно финансирането на секретарията. Бихте ли ни предоставили конкретен текст с предложение, за да може утре да го обсъдим? Благодаря, Нека да дам думата на господин Талбития от Финландия. Госпожа Талбития от Финландия. Благодаря. Колеги, събрали сме се, защото заедно сме по-силни. Всички ние заедно сме по-силни от която и да било държава членка по-отделно. Общата ни цел е да създадем работещ механизъм за контрол на Европол. А от такъв има нужда, както беше подчертано вече от председателя и не само. Финландия иска да се намерят общи решения на пете въпроса, които са предложени на нашето внимание тук. Искаме да работим ефикасно, ефективно. Искаме от нашата работа, от нашето сътрудничество да има конкретна полза и видимо въздействие. По отношение на ролята на Дания, Финландия би проявила прагматизъм. Става дума за един парламентарен орган. Дания е държава членка на Европейския съюз. Естествено, Дания има едно специално сътрудничество с Европол, както изтъкна самия председател. Споразумението с Дания е по-различно от споразуменията, които Европол има с трети държави. От практическа гледна точка не би било разумно да се въвежда трета отделна категория само за Дания – ето защо Финландия подкрепя подход, по силата на който Дания би трябвало да може да участва в работата на съвместната група за контрол. Тя трябва да бъде член. Благодаря на всички за положените усилия. Надявам се, че в крайна сметка ще се споразумеем утре по всички проблемни въпроси. Благодаря. Por su intervención. Благодаря за изказванията. Подкрепата на Финландия за е, членството на Дания е много полезна. Сега господин Мачиш от Словения има думата. Благодаря, господин председател. Делегацията от Словения счита, че при обсъждане на проекта правилника ние трябва да имаме за цел да постигнем минимален консенсус и да изготвим такъв правилник, който да може да бъде допълван, когато се прави оценка на нашата работа. От ключово значение е да има е, контрол върху Европол и да не е да не е възможно за отделна страна или политик да е, възпрепятства този е, процес. Затова трябва да бъдем и максимално прагматични. Ако няма правилник, не можем да осъществим и този контрол. Надяваме се, че утре ще излезем с един прият такъв. Делегацията от Словакия е готова да приеме проект от текста. Нямаме сериозни възражения и срещу измененията. Пет е, основни въпроса остават още гордо нерешени. За председателството и приемствеността под формата на тройка сме е, съгласни. Консенсусът според мен е най-добрият вариант, но за да се е, преодолее възможността за блокиране, може би трябва да се обсъди и възможността след като се изчерпа възможността да се стигне възможност с, е, на решение с консенсус, да се търси решение, да речеме, с мнозинство 4 пети. За езиковия режим системата трябва да бъде възможно най-проста, с най-малко финансови и технически обременености. В такъв случай считам, че можем да приемем модела на работа познат от други междупарламентарни форуми. По отношение на секретарията, готови сме да приемем идеята да секретарията да действа като контактна точка и да няма допълнително финансово бреме за страните членки. А що се отнася до пред отделните подгрупи, какво и се има предвид? Те ще се срещат отделно или е, по време на заседанията на цялата група? Това са петте оставащи въпроса, но призовавам да намериме консенсус, така че утре да можем да приемем правилника и да можем после да го допълваме, когато е необходимо.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 Нека да започна с изменението за тройката. То е много смислено. Така ще се осигури е, приемственост на нашата дейност, така че пълна подкрепа от, от страна на полския парламент. Второ, секретарят. От една страна всяка страна членка има секретариат на съответната комисия. Те си работят отлично, но те си работят за националния парламент. Това е винаги. Така, така че въпросът е, може ли да се намери някакъв начин, по който да има един автономен секретариат, откъде ще се намери финансиране? После каква ще е структурата, защото За момента отговор на този въпрос нямаме. Следващ въпрос. Е, начина на вземане на решение. Единодушието, консенсуса по принцип е, работи добре, примерно в Козак. И е, според нас това ще е най-доброто най решение. всяка страна, която активно участва в вземането на решение, ще може да заеме позиция. Няма да бъде и трудно да се стига до решение. Накрая, е, времето за изказване. Знаем, че е, председателя, който води заседанието, трябва да може да направи така, че всяка страна членка да изложи своята позиция – и затова считам, че трябва просто да кажем, че представителите на всяка страна членка имат възможност да се изкажат. А как ще се разпределя времето, това да се решава от председателят. Благодаря. Gracias a usted, Mr. Apple. Ahora tiene eh, eh la... Благодаря. Господин Писториус от Бундестага на Германия. Господин председател, госпожи и господа, две предварителни бележки. Европол, като всички агенции, работещи в областта на сигурността, се нуждае от една страна от доверие, от друга страна от ефикасен парламентарен контрол. Двете трябва да вървят ръка за ръка. Мисля, че що се отнася до тези два въпроса, сме поели в правилната посока. По въпроса за доверието. Трябва да има доверие от страна на всички участващи в процеса. Освен това, трябва всички да застанем зад мисията си спрямо Европол. Напълно съм съгласен с казаното от госпожа Зипел. Бих се радвал, ако Дания стане пълноправен член, но за това са необходими определени предпоставки, който не участва пълноценно изцяло в сътрудничеството с Европол, не може да е и пълноправен член на структурата, която упражнява контрол върху Европол. Добре е да има доброволно сътрудничество или пък статут на наблюдател в такъв случай. Това е единствената възможност. Германския Бундестаг категорично застава зад идеята за така наречената тройка. Това ще доведе до приемственост в работата по същество нещо, което според нас трябва да е основният ни приоритет. Второ, работните подгрупи. Това предложение цели най-вече улесняването на работата. Искаме да се избегне повишаване на разходите в следствие от тази мярка. Работните подгрупи трябва да заседават паралелно с същинските заседания на групата. Освен това, биха могли да си обменят информация и по електронен път. Не е необходимо винаги да се срещат. По въпроса за секретарията на групата. Абсолютно е необходимо според германския Бундестаг групата да има секретарият. Според нас той може да се учреди и да работи така, че от работата му да не проистичат разходи. Много добре би било да има такъв секретариат, тъй като членовете на националните парламенти на Европейския парламент с негова помощ ще могат да постигнат добри резултати. Така ще намалим и натовареността на секретарията на ресорната комисия в Европейския парламент правото на задаване на писмени въпроси, мисля, че би трябвало да има такава възможност. Доколкото разбирам, има широка подкрепа за това предложение. Ако може да се задават въпроси в писмена форма, то би трябвало да може да има и секретариат. Клаузата за преразглеждане. Всички в националните парламенти знаем, че няма нищо по-хубаво от обсъждането на правилници за дейността. Знаем също така, че правилниците за дейността рядко се приемат от сега и веки веков те трябва да могат да бъдат обект на критика, трябва да може в определен момент да могат да бъдат преработени трябва да има възможност да видим какво е сработило в този правилник и какво не. Благодаря, господин Писториус. Когато решаваме този въпрос, трябва да направим усилие за пределно упростяване. Сега давам думата на представителя на Белгийския парламент. Уважаеми колеги, от името на делегацията на Белгия имам три е, кратки бележки. Първо, кандидатурата на колегите от Дания. Ние разгледахме тяхното писмо в Комисията по вътрешни работи на 26 октомври и е, решаваме Е, да подкрепим кандидатурата на Дания. Ако има изменения, могат да разчитат на нашата подкрепа. Езиковия решим. Е, подкрепяме изказването на господин Диас Демера за езиците. Нищо повече няма нужда да кажа. И трето, считаме, че е много важно да обсъдим въпроса за гласуването с консенсус – в е, предложението на е, германските колеги е, трябва да имаме предвид, чухме тяхното предложение, но защо се появяват там в проекто текста тези две думи по принцип? Какво искат да кажат? Благодаря. Отбелязваме си, че сте за кандидатурата на Дания. Сега думата има представител на гръцкия парламент. Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης για την προεργασία της σημαντικής αυτή. Благодаря, благодаря за подготовката за тази важна среща. Добра идея е, благодаря на работата е, на Европе... Естонското председателство и на Европейския парламент и на подадените предложения за изменения от колегите. Ние сме настроени положително за повечето от е, измененията. Най-общо искам да кажа, че е, съвсем очевидно е да се търси ефективност на дебата, а също и максимална прагматичност. Да отчитаме ограниченията и що се отнася до участието на Дания, едно компромисно решение е предложението на Кипър. Пълни членове, които могат да гласуват членове, които участват напълно в процедурата без правила за, права за гласуване, тук може да е Дания, и наблюдатели. Що се отнася до организационните предложения, направени от Германия предимно, установяването на тройка би работило удачно. Имаме този опит от други форуми за председателството. Това дава възможност да има приемственост. А създаването на подгрупи, е, те трябва да работят не паралелно с общото заседание на групата, а по-скоро след него. Що се отнася за изказванията? Времето за изказвания това трябва да се решава от председателството. Действително, в повечето случаи 3 минути не са достатъчни. Много е ограничено като време, но ако изказващия се отнема повече време, председателят може да реши колко да отпусне 3 минути, 5 минути. моята страна счита, че в някои случаи за гласуване може да се използва квалифицирано мнозинство. Но би следвало да има конкретна процедурно решение, да има, да е взето то с консенсус и тогава вече, ако няма консенсус, да има някакъв срок, е, до който да се постигне решение по езиковия режим, е, предложението е правилно. Благодаря. Aitäh teile Я järgmiseks он е, сона Благодаря. Госпожа Флориан от е, Румънския парламент, Долната камера. Е, благодаря, ще говоря на народния си език. Внимателно е, изчетох измененията, искам някои пояснения да направя. Предложението за тройката е интересно, това ще даде възможност да има предаване на работата на председателството. Ако решим, че ще има тройка, тогава секретарията трябва да се осигурява от страните членки, които е, осигуряват и тримата председатели. Ако има подгрупи, всеки национален парламент трябва да бъде представен във всяка подгрупа. Как ще работят тези подгрупи? Те би следвало да могат да заседават преди общото заседание на групата, така че техните решения да бъдат отчетени на общото заседание. По отношение на вземането на решения, следва да спазваме решението от Братислава, а именно за консенсус. За вариантите на въпроси е, трябва да има съответна система. Ако 130 е, члена на групата задават е, устни въпроси всяка е, сесия, ще блокираме работата на Европол. Не е това целта. Благодаря. Ако мога да дам една информация. Устният превод ще бъде осигурен в рамките на ограничено време тук става дума за хора, които професионално предоставят тази услуга и имат определено работно време. Сега давам думата на представителя на Литва. Ще дам думата и на представител на Бундестага, след което утре ще продължим с останалите заявки. Така че, ако сте съгласни, ще чуем двамата колеги днес и ще продължим утре, така както е предвидено. Благодаря ви за разбирането. Сега давам думата на колегата от Литва. Благодаря. Благодаря на Комисията по граждански въпроси и на Естонското председателство за организиране на дебата по толкова важният въпрос който ни е събрал. Много се радвам да чуя позициите на депутатите за съвместната група за контрол. Ние всички сме за това да има повече сигурност е, предвид на всички предизвикателства, с които се сблъскват гражданите ни възможността да се преразглежда правилника след две години приемаме. Ние не сме представили свои коментари, и, но подкрепяме Ирландия, Харватия, Унгария и Германия с техните изменения, свързани с езиковия режим. Господин Диас Демера каза, че документите ще бъдат е, че ако се е, превеждат документите на всички официални езици, това ще представлява голямо бреме. Така е. Но, е, според мен, е необходимо да има устен превод, защото по този начин ние ще имаме възможност да е, правим по-добър анализ на всички, във всички подробности. А пък е, сме наясно, че понякога подробностите са тези, които обръщат колата, така че трябва да търсим всяка възможност да има устен превод на всички официални езици това е абсолютно условие за успеха на нашата група. Пожелавам успех на работата на групата. Благодаря, колега. Думата има господин Шустер от Бундестага. Благодаря, господин председател. По ваша молба германският Бундестаг още веднъж ще разясни измененията си. Благодаря, че ни дадохте тази възможност. Няма да се спирам върху тройката и въпросите в писмена форма. Няма да се спирам и върху езиковия режим, тъй като според мен има доста широко мнозинство тук по този въпрос. Ще се спра обаче върху работните подгрупи и секретарията. Според мен Европол, или поне според Германия, Европол в бъдеще трябва да играе все по-активна роля, като се имат предвид заплахите, пред които е изправена Европа. Вероятно на Европол ще трябва да се предоставят в бъдеще по-широки компетенции – ако има воля за това на политическо ниво, то едновременно с по-широките компетенции за Европол, трябва да има възможности и за парламентарен контрол. Парламентарният контрол е най-силното оръжие на демокрацията. Съвместната група за парламентарен контрол сега прохожда, но мисля, че трябва да проявим достатъчна увереност. Не бивам да урязваме правилника за дейността си. Трябва някои области да се уредят, без от това да проистичат обаче допълнителни разходи. Предвидено е групата да заседава по два пъти годишно. Това означава, че няма да има много голяма приемственост при парламентарния контрол. Затова ние предлагаме по някои основни теми, като защитата на данните или борбата срещу тероризма, да се създаде мрежа или работна подгрупа в която да членуват членове на групата за парламентарен контрол. Тези работни подгрупи могат да работят и по места в държавите членки могат да допринесат за подготовката на заседанията на цялата група по някои основни, много важни теми. Така ще можем да гарантираме приемственост в работата по тези теми. Няма да ограничим работата по тях само с две заседания годишно. Парламентарният контрол трябва да е нещо, в което има приемственост. В противен случай от него няма никакъв смисъл. По въпроса за секретарията. Напълно съм убеден, че секретариатът на Комисията по граждански свободи и правосъдие на Европейския парламент би могъл да се справи с задачата. Но Учредяването на съвместната група за парламентарен контрол е краягален камък в работата на Европол. Мисля, че като се има предвид това, имаме нужда от секретариат, който да върши съпътстваща работа, например по въпросите в писмена форма. Не е необходимо от този секретарят да проистекат разходи. Колегите от Румъния направиха много интересно предложение по въпроса. Представителите на тройката могат да финансират своите представители в секретарията. Може тези хора да работят по места в държавите членки, може да си обменят информация в електронен вариант, може да работят и тук в Брюксел. Тези подробности могат да се доуточнят, ако сме достатъчно гъвкави но мисля, че при всички положения трябва да има секретариат на групата. Аз съм член на контролна структура на национално равнище. Мисля, че през следващите две години ще получим достатъчна информация, която ще е показателна за предстоящи революционни промени. И ако още сега обаче осъзнаваме, че ще има такива революционни промени, трябва да ги подготвим. Не бива да пестим усилия. Благодаря на господин Шустер. Представителят на Кипър има думата. Благодаря, господин председател. Извиняваме се на преводачите, ще отнемем още малко от времето им. Имам нужда от разяснение. Не става дума за измененията, които бяха представени днес. Всички сме съгласни с това, че ако Искаме ефективен парламентарен контрол. То на заседанията на управителния съвет на Европол трябва да участват и представители на нашата група. Това е предвидено по член 51 от регламента. Кипърската делегация смята, че ние трябва да излъчим този свой представител – независимо от това дали се споразумеем за правилника за дейността. Първо, съгласен ли сте, че трябва да излъчим свой представител, независимо от това какво приемем за правилника за дейността утре? Второ, Определили ли сте процедурата за излъчването на наш представител в управителния съвет на Европол? Нека съвсем накратко обобщя, за да сме готови за утре. Утре ще продължим дебатите. Ще помоля секретарята на Комисията по граждански свободи и правосъдие да обобщи изразените днес след обед становища по петте групи въпроси, по които сме разделени. Към момента Дания е със статут на наблюдател в управителния съвет на Европол. Дания е със статут на наблюдател без право на глас. Сред нас са и представители на правната служба – висококомпетентни служители, на които нашата комисия създава много работа. Миналата седмица изискахме становището на правната служба по въпроса за Дания. Тя трябва по-обстойно да се запознае с въпроса, но за сега становището и е, че цитирам буквално – подобен казус не е уреден в договорите или в регламента за Европол. Всички действащи лица трябва да спазват договорите и това, което е уредено в член 88, но няма конкретни разпоредби, които да дадат отговор на въпроса дали Дания може да участва. Това е в упростена форма становището на правната служба на Европейския парламент. С това приключвам. Благодаря ви за участието днес. Председателят любезно благодари и на преводачите, за които казва, че са най-добрите на света. Има и още нещо, което може да не сте осъзнали. Има разлика между устния и писмения превод. Устният превод е онова, което наблюдаваме тук днес, а писменият превод се осъществява в писмена форма. Превеждат се документи от един на друг език. Искам само да уточня това, тъй като днес не правихме разлика между двете. Благодаря ви, закривам заседанието. Ще продължим утре сутринта. Нека само кажа, че сме поканени на прием от 7 часа нататък в зала Яхуди Менухин. Това е едно пространство на първия етаж на тази сграда.